Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf... Скъпи колеги, най-сърдечно поздравявам тези, които пристигнаха точно в залата. Искам да приветствам най-сърдечно представителя на Сметната палата Риманта Шаджус. Благодаря ви, че откликнахте на нашата покана днес, за да ни представите доклада за освобождаване на агенциите от отговорност Докладчиците са Ришард Чернецки, колегата Бруджински и господин Легутко, които се разпределиха помежду си трите агенции. за да отдадем заслуженото внимание на работата на Сметната палата. Господин Шачос, имате думата, а след това докладчиците. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, позволете ми да започна, надявам се, една интересна дискусия по един интересен елемент от е, институционалната система на Европейския съюз е именно децентрализираните агенции. Допълнителни материали има на входа на залата. А, вероятно разполагате и с разпечатки на моята презентация, затова мога съвсем стегнато и накратко да направя своето изложение. Позволете ми обаче да започна с това колко сложна е тази подсистема на европейските институции. Бюджетът им е равностоен на по-малко от 3% от общия годишен бюджет на Европейския съюз но финансирането на агенцията е изключително сложно. Е, почнахме да броим моделите на финансиране, преброихме най-малко 6. За 41 до година 43 агенции, които се финансират е, съгласно правилата за тяхното създаване и функциониране. Смесени са източниците на финансиране – и това показва колко сложна е картината в Европейския съюз. Административните е, разходи е, на агенциите като цяло са 1 е, милиард 600 милиона. Могат да се сравнят с парламента в сравнение с административните разходи на комисията, разбира се, са далеч по-малко. Само 17% са щатните служители и служителите на времен договор от общия брой служители на Европейския съюз. Около 60 хиляди общо е администрацията, което е равностойно на администрацията на една малка държава членка от рода на Литва. И тук не включваме учителите, не включваме лекарите, не говоря за държавните служители в, като в широкото а, разбиране на това понятие 50-60 хиляди държавна администрация. Това е означава, че броя на служителите в агенциите е много малък като относителен дял – и същевременно агенциите играят много по-важна роля от това чисто количествено измерение. Нашия доклад беше публикуван на 15 октомври. Публикувахме фактически два доклада. Единият е обобщения доклад за всички агенции. Виждате доста дебело издание, но имаме и едно резюме, по-кратък вариант. Е, можете да го намерите на изхода на залата и там ще прочетете някои много любопитни данни. Нашите доклади за агенцията се състоят е, от три части или има три характеристики. Първо, Докладът ни излезе един месец предсрочно в сравнение с определените в законодателството срокове. Това костваше усилия не само на Европейската сметна палата, но и на агенциите, на които благодаря за това, че участваха много активно. Е, направиха се одитите, е, частни е, аудиторски фирми завериха техните сметки. На второ място – Публикуването на резултатите е сравнително нова практика, което означава, че имаме възможност да приложим хоризонтален подход към оценката на агенциите. Ще спомена поне част от тях. Мисля, че законодателни органи като парламентът и вашата парламентарна комисия, а и съветът могат да обсъдят по-подробно. Следващата седмица го представяме следващата седмица. Ай, чисто човешки, на трето място, много по-интригуващи са вече тези доклади, защото нямате само сухи финансови данни, а и съдържание, което със сигурност ще ви заинтересува. Три глави. Глава трета е много подробна. Там има изложения агенция по агенция. В първата глава се изяснява нашия мандат и общата картина, а втора глава според мен е много интересна, защото тя съдържа именно тези хоризонтални въпроси и действията, които трябва да бъдат предприяти от агенциите като цяло. Какви са резултатите? Не винаги може да чуете а, това от а, аудитори, но аз казвам, резултатите са положителни и се подобряват. Именно на това искам да се спра. Добри са и се подобряват. И това е нашето а, становище за всички агенции. Е, имаме чисто а, становище за ЕАСО, а, имаме изразени резерви, но те са свързани до голяма степен с проблемите от предходни години, които обсъждахме много подробно в тази комисия и директора на агенцията също може да се спре на тези въпроси, ако има интерес. Какви са хоризонталните резултати? Имаме общо 100 констатации. Повече хармонизираност забелязваме в информационните технологии и мисля, че това се дължи на тригодишния ни упорит труд съвместно с агенциите. Агенциите все повече използват стандартизирани информационни системи, а не създават собствени. Слабостите, както обикновенно, са свързани с обществените поръчки. И тук забелязваме три сходни проблема – не винаги критериите за възлагане на обществени поръчки е, са ясни. Практиката за възлагане на малки поръчки е риск, защото не винаги могат да бъдат изпълнени задълженията. И а, е, също преговорите в е, възлагането на обществени поръчки са едно слабо звено. Но тук по-скоро става дума за някои е, крайни случаи. Винаги е за препоръчване да се премине непосредствено към преговори, е, отколкото да се мине през дългата процедура за възлагане на поръчките. Един важен въпрос за всички агенции е човешките ресурси – Днес по-късно ще чуете доклада за реформата в персонала. Нашето наблюдение е добре, 5% съкръщения. То е реализирано, макар и не в своевременно, но така или иначе беше постигнато това съкръщение. И сега с външни ресурси се попълват пръснотите или чрез консултанти, или временно нети външни изпълнители. Това поражда рискове за някои агенции. Външни лица вършат работа, за която фактически не носят отговорност пред европейския данакоплатец. И не носят никаква отговорност и нямат задължения по нормативната уредба за персонала в Европейския съюз. Някои насоки за подобрение. Започвам с рамката за вътрешния контрол. Напредък има, но той може да се ускори. Таксите за регистрация и предоставяне на услуги също трябва да се разгледа Агенцията по химикалите, е, например, може да ви разкаже много по-подробно за положението, когато трябва да чукат на вратата на националните органи, за да обяснят е, какви огромни вземания имат. Една системна констатация е, че не се прилага еднообразна процедура за освобождаване от отговорност на всички агенции и становището на Европейската сметна палата е, че за самофинансиращите се агенции освобождаването от отговорност трябва да е процедура, която се извършва не от органите им на управление, а от Европейския парламент, както за всички останали. Има и много подробности за ЕАСО. Разполагате с този материал. Ще разговаряте и с ръководителя на агенцията в Frontex. Също имаме някои констатации, те могат да отговорят, но искам да припомня, че нивото на грешките е под 2% и за това нямаме резерви, защото е под прага на същественост. В едно сравнение с предходни периоди, е, трябва да кажа, че реформите се изпълняват много успешно. Аз съм дълбоко удовлетворен. Конкретно за отделните агенции – искам да рекламирам пред вас специалните ни доклади. Специалните доклади, с които Европейската палата излиза след извършен от нея одит. Тук са членове на екипа ни, тук са представители на агенциите, за това ще спра до тук и сме готови да отговорим на вашите въпроси. И разбира се, препоръчвам да е, бъдат освободени от отговорност всички агенции. Е- Много ви благодаря за тази толкова ясна презентация. Сега нека да приветстваме дамите, госпожа Грегори от ЕАЗа. Добре дошла. Нашата комисия високо оцени вашата работа и дейността ви а, в Язо като агенция, която е толкова важна. Благодаря на вас и на вашият екип, господин Вижери. Добре дошъл след нас. Ние също ви познаваме отдава и господин Хансен от ЕАХ, агенцията по химикали. Вие сте първия, който всъщност ще се изкажете от името на трите агенции. Имате думата. Благодаря много, госпожо председател, за тези мили думи и за това, че въведохте, представихте делегацията, която представлява агенциите днес. Започвам с извинение от страна на председателката на мрежда на а, агенциите и тя ме помоли аз да дойда. Ние сме нещо като тройка, аз съм съпредседател. председател на а, мрежата на агенциите и за това ще заместя днес, но ще поема председателството а, от следващата година, март месец. Така че можем да продължим да си сътрудничим в този дух и с мен. Лично и с колегите от двете ми страни. Ще започна с благодарности за това, че включихте тези дискусии за освобождаването отговорност за бюджета, във вашия дневен ред. Като цяло ние действително считаме, че тези диалози, тези дискусии са централна и важна част за легитимността на агенциите, но и също от гледна точка на това и как гледа гражданина назад на нас. Благодарение на вашата работа и подобрението в областите, където има нужда от подобрение, заедно с колегите от а, Сметната палата и също така а, всичко това, което ние правим, доколко е правилно а, и функционирането на агенциите като цяло. Много се а, радвам, че сме тук днес сред вас и а, сме особено доволни, че сме обект на прегледа и от ваша страна и особено след това, което а, чухме от Сметната палата. Ние представляваме 47 а, смесени предприятия и агенции, но тук ще говоря, разбира се, само за тези, които са в рамките на вашата отговорност. Просто формално обявявам. Ще обобщя, смятах наистина да обобщя някои от резултатите от прегледа на Сметната палата, но съм много доволен, че колегата вече го направи. Вие използвахте фактически някои от думите, които аз смятах да използвам в общи линии това, че се справяме добре, че се подобряваме и има а, единствено а, само няколко момента, които можем да подобрим а, допълнително, така че само мога да стоя тук и да се радвам на това, което чувам. Няколко момента на а, саморазмисъл в а, рамките на нашата а, първоначална реч. А, ние сме регистрирали наистина напредък по отношение на а, услугите, които предоставяме, тема, която обсъждаме неведнъж тук. Например, а, съвместните публикувания на, на поръчки, а, съвместното търсене на наемане, а, също общите системи за възстановяване сред, след инциденти и други елементи, които споделяме с комисията. Това са много важни елементи на напредъка, но е важно също така да се отбележи, че като цяло има много разлики сред агенциите, което е, поставя границите на този вид споделяне. Географски сме разпределени навсякъде в Европа. Това е чудесно, защото ние сме близо до гражданите, но от това проистичат и някои оперативни трудности при споделянето на услугите. Голямата разлика в мащаба на агенциите, много големи, много малки. И така нашите мандати, за интересовани страни, нормативни рамки са различни и агенциите се очаква да са независими. И това е една а, допълнителна тема за размисъл, която ние имаме доколко това сътрудничество влияе на независимостта ни. Но въпреки тези разлики, ние сме а, регистрирали много сериозен напредък по отношение на споделянето на различните услуги. Това е особено а, видимо в двете нови агенции, които бяха създадени. Те се присни към нас преди месец в последното ни заседание, където те се възползват от всички тези пакети на споделени услуги. Те просто могат да се включат. Видимо е при тях. Сега някои от предизвикателствата, пред които сме изправени, бих споделил три такива. Гъвкавостта – Основно гъвкавост, що се отнася до договорите, които можем да предоставим на найтите при нас. Много често агенциите имат различно, различно натоварване работно. Има и пикове, пикови моменти, а в момента условията, които можем да предложим като договор, не са добре съобразени с дългосрочните проекти, с начина на работа, с натоварването различните периоди. Това е една от областите, която представлява предизвикателство за нас. Другите две предизвикателства, поглеждайки малко по-напред, особено в рамките на тази година и обсъжданията в рамките на годишната финансова рамка. И тук смятам, че два, двете по-големи двата двете по-големи теми, които мога да засегна, са, че от една страна ние ценим подхода за всяка отделна агенция и можем да видим колко различни сме и въпреки това колко добре работим заедно. Но това различие трябва да се взема предвид, когато става въпрос за отделните агенции бюджетиране, финансиране, работните програми и така нататък. Така че подхода за всяка отделна агенция за нас е много важен заради разликите. И другия момент, който също е, е свързан с известна загриженост от наша страна е, че чухме от много агенции, че нямат доп... че получават допълнителни задачи, допълнителни отговорности, но към това не върви допълнително финансиране и допълнителен а, състав. И разбира се, има момент, в който могат да се поемат частично допълнителни задачи и отговорности, но а, често се стига до максималния капацитет. Така че а, ние сме стигнали <clears throat> до момента, в който ако получим допълнителни задачи, ще трябва да имаме и допълнително финансиране. Това е като начало, което иска да кажа. Още веднъж ще кажа от своя страна, че според нас ние сме една мрежа, която може да бъде много силен партньор с вас, с вашите колеги в другите комисии и сме с голяма готовност да допринесем с нашите експертни знания, с дългосрочния си опит за по-нататъчното развитие, както на развитието на европейския проект като цяло, всичките области на неговата политика и вашата конкретна работа. Много ви благодаря и аз. А сега давам думата на докладчика ни, господин Бружински. Много ви благодаря. Най-напред позволете да благодаря на всички представители на Сметната палата. И по-честно на господин Шачуч, както и на доклад директорите на трите агенции. Уважаеми колеги, тук става въпрос за ключови въпроси, а именно освобождаването от отговорност на агенциите за миналата година, 2018. 32 европейски агенции извършват както техническа, така и научна дейност. И то в различни области, като здравеопазване, правосъдие и много други. Тези агенции се намират в различни а, държави членки и а, персоналът, който работи за тях, а, е на една пета от целия персонал във всички европейски институции и а, Общият бюджет за всички агенции възлиза на над 4 милиарда евро. Реализована агенция podlegają абсолюториум Парламенту Европейskiego. Статистиката, която а, видяхме и преди малко, така че сега разглеждаме важния въпрос за освобождаването от отговорност на тези 32 децентрализирани агенции а, чухме, че и Сметната палата потвърди положителните резултати а, за тяхната дейност. Като, а, разбира се, бяха извършени одити на трансакциите, разходите и прочие. Сметната палата взе предвид различни аспекти, като законосъобразност, рентабилност, редовност и така нататък. Това въжи, разбира се, и за ЕАЗО. Хубаво е да си дадем сметка какви са рисковете или проблемите пред тези агенции. Критерият за, за гаранция и достоверност е много важен. Той, на него държи и комисията. И е важно също да спаз, бъдат спазвани други критерии, като прозрачност и при воденето на счетоводството. Рискът относно законосъобразността и редовността е много малък при повечето агенции, тъй като те получават финансиране от европейския бюджет. Рискът за законообразност и редовност е средно голям, като има различия между отделните агенции. Що се отнася до разходите, като цяло рискът е малък. Сметната палата естествено, че упражнява контрол и мониторинг върху а, а, разходите. Бяха установени някои пропуски по отношение на персонала, тъй като се наложи назначаването на допълнителен персонал. Така че в това отношение рискът е средно голям по отношение на назначаването на административен и технически персонал. Управляване на разходите. Разход, рискът е средно голям. Въпрос за различни а, разходи за информационно оборудване, обществени поръчки и други. Управлението на агенциите а, не е достатъчно прозрачно и съотношението цена разходи-приходи не е оптимално. Именно поради тази причина Сметната палата и до сега е обръщала внимание на агенциите върху тези въпроси. Става въпрос за своевременното изплащане на разходите. Рискът е повишен, когато се назначава нов персонал, специално за информати... информационно-технически услуги. Тоест това става въпрос за по- прилагането на специални национални правила в съответните държави членки, които налагат нови задължения на агенциите. И на напоследно оперативни разходи рискът е средно голям за всички агенции. Рискът при възлагането на поръчки е свързан с назначаването на персонал, въпреки че и разходите биха могли да бъдат и малко по-високи. Сега, що се отнася до ам, субсидиите и оперативните разходи, може да се каже, че контролът би следвало да се подобри, тъй като не винаги контролните механизми се прилагат ефективно. А сега ми позволете да отправя въпроси към отделните агенции. Най-напред ще започна с въпрос към Агенцията по химикали. Отчасти агенцията се самофинансира посредством такси от фирмите, които регистрират химически продукти и химикали. Въз основа на получената информация от фирмите, тъй като агенцията извършва, разбира се, последващи проверки, се забелязва натрупване на неизплатени суми. Даже през 2018 година това беше отбелязано и посочено като проблем, така че какво е предприела агенцията, за да се справи с тази незадоволителна ситуация? Ощетоводяването на тези, тези дейности, какво може да се подобри в счетоводно отношение. Какви подобрения агенцията а, може да приложи, когато става въпрос за обществени поръчки и за подобряване на цялата процедура. Управителите, е, списъците с специалисти които се подават от държавите членки и така нататък, да не би евентуално и подобни нарушения да доведат до забавяне на дейността. В Польша, например, ние имаме лице за оперативна връзка, което е важно за всяка една от агенциите, така че бих е, желал да се обърна към директора. Е, когато вие работите с отделните държави членки, 170 милиона евро, е, това е част от бюджета, почти 90% от бюджета за 2018 година. Това са оперативни разходи по различни програми, както и за заплати на персонал. И в края на 2018 година е въведена нова а, система за последващи проверки в рамките на агенцията. Като разбира се, първоначално беше въведена пър, а, системата за екс-анте проверки. Всички разходи, свързани с а, работата, оперативната дейност със страните не, не са достатъчно отразени и описани. контролът ex-ante и свързаните с това разходи на Frontex не са винаги ефективни те са доста високи или пък е, няма документи за тях. Може ли? Въпросът ми към Frontex е дали нямате експост контрол, последващ контрол. Какви мерки могат да бъдат предприени за подобряване на контрола върху обществените поръчки и имам предвид в страните, в които Frontex работи. Благодаря ви. So, vielen herzlichen Dank zunächst einmal für die... Много ви благодаря за многобройните въпроси. Сега ще се... Ще дам думата на господин Хансен и на господин Лежери. Вие ще се съгласувате на кои въпроси кой ще отговори. Господин Хансен, вие започвате така ли? Да, това беше нашия докладчик, така че той имаше право да зададе толкова много въпроси. Благодаря, госпожо председател. Тук а, има а, два въпроса и за таксите, и за пълнотата на разходите с отчитане на а, е, МСП. Първо, за размера на таксите. Това е един основен проблем, който се признава от всички институции, от нас самите. Имахме едно независимо проучване за оценката на размера на таксите. Заключението е, че границите в които можем да направим разчети за таксите, е плюс-минус 10 милиона. Това създава проблем с разработването на бюджета, защото ние трябва априорно да определим какъв ще е размера на получените от нас такси, е, за да можем е, след това да поискаме и е, съответната субсидия. Но това е непредсказуемо в във всички случаи се нуждаем от един по-устойчив е, подход. Е, много е, отклонения има и по отношение на приходите. Колегата ми ще отговори за това. Да, добър ден, госпожи и господа. Аз съм директор ресурси в Европейската агенция по химикалите. Искам да отговоря на въпроса за проверката дали търговските дружества са реално МСП или не. Критерият е равнище на доходите. Преди всичко трябва да подчертая, че според Европейската сметна палата е въведена удовлетворителна система за последващи проверки. Вярно е, че декларирането само от страна на заявителят създава проблеми, защото няма допълнителна проверка и се разчита на онова, което декларират самите фирми. И някои са склонни да дават занижени данни, за да попаднат в категорията МСП. Но Междувременно ние усъвършенствахме нашия процес на последващи проверки. Част от нашите ресурси са насочени именно към тези проверки, искаме да ускорим процедурата. Продължаваме на основата на определене на приоритети от управителния съвет да извършваме такива проверки. Но за нас процесът сам по себе си е усложнен, продължителен и изисква твърде големи ресурси за това дали изцяло се декларира равнището на доходите, Сметната палата с удовлетворение отбелязва, че вземанията се събират в много по-висока степен, събираемостта се подобрява, но финансовия регламент не ни дава е, правни основания да е, изискваме е, по съдебен ред всички вземания, които имаме от такси, като изпълнителите събират тези такси, а държавите членки на национално равнище, чрез националните съдилища могат да търсят тези вземания. Благодаря, заповядайте. Uh, um, Благодаря, госпожо председател. Продължавам на английски. Uh, експост контрола, който се осъществява. Uh, ето контекст за 2018, както казахме, и на Сметната палата. Преминахме към система за определени суми при човешките ресурси. т.е. нова система за изпращането на граничните служители, които са е, от държавите членки, но не и по техническото оборудване. Например, е, кораби, въздухоплавателни съдове, е, патрони, автомобили и така нататък. Нашата оценка за 2017 беше, че най-големият риск грешки, отклонения и така нататък, именно в областта на тези разходи за единица, които въведохме. И за това а, имаше промени в възстановяването на разходите за а, състава и за персонала. Не въведохме обаче нови правила при оборудването. Считаме, че там има поле за подобрение и ще работим това в бъдеще. През 2018 смятахме първоначално да въведем пилотен проект, за да видим какви биха били последиците на единичната цена или цена на единица при техническото оборудване. Публикувахме покана за интерес и държавите членки подхо... предложиха пилотни проекти, но зна да отбелязахме, че има увеличаване на разходите. Всъщност държавите членки дори увеличиха своите разходи, затова решихме да се откажем и да преминем към една друга политика, която ще има отношение сега при а, европейския постоянен състав, постоянния персонал в Frontex, така че ще използваме наши собствени собствено оборудване, което ще а, вземем на лизинг с а, пазарни цени, дори те да са от държавите членки. Но така или иначе, плащанията са а, документирани и подписани от органите които отговарят за съответните съответната охрана на границите в държавите членки, била тя, тя а, брегова или гранична. И също така има декларация, че става въпрос за справедливи цени и няма големи разлики с предишните години, така че решихме, че има по-малко риск през 2018 година с техническото оборудване. И в самия край на 2018 ние преразгледахме своята система за предварителен и последващ контрол, за да го засилим, особено с създаването на офис за проверка преди разпределението на бюджета и допълнителния последващ контрол – където, разбира се, никога няма намеса при раз... първоначалното разпределяне на бюджета. Благодаря ви, Франке. Гори, желаете ли думата? Благодаря, госпожо председател. Здравейте на всички. Благодаря ви за въведението от страна на уважаемите членове на Сметната палата и а, почитаемите колеги депутати. Имаше няколко преходни периода. В първата част а, на годината имахме първоначално старото управление, имахме нов а, изпълнителен директор, всички в ЕАЗО приветстваха плана за действие, който а, беше прият и стъпките предприяти от Агенцията за подобряване на управлението. Що се отнася до въпроса за наемането на състав в агенцията, да, това беше предизвикателство, но трябва да кажа, че през 2018 година ЕАЗО направи своите процедури по наемане много по-прозрачни с нови правила. С на нови стандартни оперативни процедури и а, ще продължим да а, действаме по този начин с наймането на нашия екип. От 2018 година, 2019 души беше нашия персонал и толкова 89 писма бяха изпратени, след което бяха подписани 60 договора и в момента имаме състав, персонал от 310 души, така че по принцип 390 беше прогнозата за тази година, но се надяваме да стигнем все пак до 85% от планираните наети до края на тази година. Знаете, предложението за регламент също предвижда нарастване на персонала до 500 до 2020 година и искрено се надяваме да продължим с това темпо на наемане в рамките на агенцията. Също така искам обаче да отговоря на въпроса на господин докладчика, когато говорим за липса на експерти в нашите операции. Нещо съвсем различно обаче е това. Според мандата на ЕАЗО ние можем да подпомагаме държавите членки и на място. И в момента имаме операции в 4 държави членки Гърция, Италия, Малта и Кипър. Държавите от първа линия. Според нашите правомощия ние можем единствено да помолим държавите членки да предоставят експерти в областта на обежищата да работят в нашите екипи по убежища. Но изпращането от а, държавите членки е на много ниска степен. Само 13% от държавите членки, експертите от а, държавите членки, а, които работят в тези 4 държави. Но в момента има 1000 души като цяло така че държавите членки, ако не изпращат своите експерти в агенцията, то тогава ние трябва да намерим ресурси някъде другаде. Затова, естествено, ЕАЗО или нашия, нашите екипи в областта на убежищата са с рамкови договори от доставчиците на услуги и всичко останало – е от комбина... комбинация от нашия персонал и експертите, изпратени от държавите членки. Естествено се надявам, че държавите членки ще имат готовност да изпращат още повече експерти в нашите операции, за да можем да подкрепим тези държави членки, в които има нужда, но, както вече казах, ситуацията е такава каквато е. Знаете, че Агенцията по убежища на Европейския съюз е част от общия пакет за убежище и в този смисъл има предложение за 500 експерти, които да бъдат един вид резерва и на разположение на нашата агенция, но както показват обстоятелствата, в момента тези 500 души могат да се окажат и те дори недостатъчни. Много ви благодаря. Сега се обръщам към докладчиците а, в сянка. Господин Новаков, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на секретарията и на представителите на Сметната палата, както и на самите агенции. Без тях, разбира се, нашата работа ще, ще бъде невъзможна. Благодаря и на а, преводачите, защото нашата работа сега е сходна на тяхната. Това бяха хиляди страници, абсолютно а, неразбираем език и материя, така че именно трябваше да дойдат представители тук да обяснят кое е важно, кое не е и защо. 32 агенции, те са един вид гръбнака на Европейския съюз. Това е като това да се храниш здравословно, да ползваме сигурен и безопасен транспорт и така нататък. И вашата работа обаче е също толкова важна и може би не толкова винаги дооценявана. А, може би потребителите и избирателите не са съвсем наясно от, от това, което вие вършите, но вие вършите много работа и тези стотици хиляди страници доказват това, важността на работата ви. Имам няколко въпроса. Първият е от общ характер. Предполагам, че агенциите ще могат да отговорят на въпроса. Само преди е, два дена финанско, финландското председателство съобщи за нова, нов инструментар. Нови преговори за агенциите. Аз мисля, че, мисля, че ще се намери компромис, защото са предвидени всъщност доста сериозни съкрещения в следващата МФР 1,06 от общото от БНП. като същевременно ние отправяме повече надежди, повече амбиции, да си увеличите персонала, да си намалите е, коефициента на грешката и намаляваме ви бюджета. Така че как вие гледате на тази нова финансова перспектива? Що се отнася до ЕАЗО, ние напълно а, благодарим за работата, вашата дейност, както и за отстраняване на слабостите, след новото решение е да бъдат приключени сметките на ЕАЗО и за освобождаване от отговорност за 2017 година, ние разполагаме с видими резултати за това, че явно ще настъпят по-добри времена за вашата служба. А, ние се нуждаем от а, вашата а, дейност, от вашата служба. Как вие се справяте с липсата на национални експерти? За Frontex сега. 2018 е, година беше важна година за вас с оглед на доста промени. Вие преминахте към нова финансова схема, въвеждането на система за последващ контрол, система за проверки, по-редовни проверки, последващи проверки. Това са нови инструменти. Разполагате ли с необходимите ресурси за тях? Освен това, към трите агенции – Разполагате ли с планове за а, привличане на а, допълнителен персонал а, с оглед и на а, предвидените съкрещения в бюджетите ви за следващата МФР? Мисля, че това са достатъчно въпроси към агенциите от общ характер, както и специфични въпроси към ЕАЗО и Frontex. И още веднъж искам да ви благодаря на всички ви за вашата дейност. Надявам се, че разбирате че нашата комисия, разбира се, отразява дънакоплаците да в Европейския съюз, така че ние сме ви най-добрите приятели. Може би ви задаваме а, неприятни или сложни въпроси, но мисля, че разбирате, че а, ние трябва да сме уверени, че бюджета, в който, с който вие оперирате, над 4 милиарда, наистина е в добри ръце. Колегата е, искаше да каже, че всъщност ние сме ви най-добрите приятели, макар и да ви задаваме сложни въпроси и не винаги удобни. Колегата Волта си има думата сега. Thank you very much and... Благодаря. Благодаря ви. Благодаря за това, че откликнахте на нашата полкана. Благодаря ви за усилената работа, която е за всички нас Моите въпроси а, са специфични за трите агенции. А, мисля, че коментарите от общ характер са достатъчни, така че ам, ще се спрем поне на въпросите, ще спра на въпросите, които, а, на които очакваме отговор. Първият въпрос е към Агенцията по химикалите искам да се извиня, защото макар и да сме говорили вече за това, но позволете ми един въпрос. Секция, дял 3, 3.17. Цитирам. Съществува риск надежните разходи да се отразят отрицателно върху операциите върху оперативната дейност и бюджетната дейност на агенциите. Така че комисията и агенцията трябва да започнат обсъждане върху нов надежден финансов модел. Този модел беше накратко обсъден. Вие се застъпихте, но как, как вие гледате на тази констатация на Сметната палата? И какво означава точно за вас този нов надежден модел? Това е въпросът ми към ЕК-агенцията по химикалите. Ще се огранича само до този въпрос, защото в противен случай ще загубим много време. Сега, Еазо, благодаря ви, че дойдохте. Ние се запознахме през 2016 година, когато вие бяхте тук за последното освобождаване от отговорност. Вашият ми въпрос, въпросът ми към вас е следният. Препоръката с модела за внедряване и изпращане на персонал. Колегата се изказа. За това ще се спре на специалния доклад на Сметната палата относно ам, убежище, а, презаселване и връщания с оглед на бъдещето. Каква е взаимовръзката между а, различните агенции АМЕФ, МТ и АЗО? Препоръките на Сметната палата са е съгласуваност и по-добра координация. Става въпрос за това, че другите две са фондове, пък вие сте агенция. Как по-добре може да съгласувате работата си. Имам един въпрос относно уязвими група, група уязвими мигранти. Дали се предвиждат по-специални мерки към тази група за събирането на данни за уязвими мигранти? Събирате ли данни и това дали се съгласува ние чуваме, че гръцките власти правят нещо по въпроса, но не разполагаме до момента с надежна статистика относно а, уязвимите групи и по-специфично уязвими мигранти. Последният ми въпрос е към Frontex, който е изходен. АМИФ и вашата взаимовръзка с Амив. АМИФ Искам да ви благодаря за усилията, положени а, а, до момента. Но по време на три операции за връщане през 2018 година а, е имало инциденти. Какви са процедурите в Frontex да се справяте с подобни случаи? Разполагате ли с финансов капацитет а, за а, третиране на подобни инциденти? Благодаря ви. So, jetzt habe ich gleich drei von Renew. Сега имаме трима колеги от Renew. Кой ще започне първи? Първо, първо дамите. Значи, от моя гледна точка, от ляво надясно. Колегата Клея, Строгайо и Бое. Това е поредността. Uh, all, благодаря преди всичко. Благодаря ви за презентацията и за усилената работа. Ще се опитам да не повтарям а, доста изчерпателно зададените въпроси на колегите. Имам някои конкретни въпроси, които може би се отнасят до всички вас и имам въпрос към Агенцията по химикалите. Първо, правилата за лицата, които подават сигнали, имате ли такива правила? Надявам се, че не се е случило нищо проблемно или неприятно с хора, за които се знаеше, че са споделяли информация и са подавали сигнали – Необходимо е, е да се поддържат е, подходящите канали и да има орган, е, който да събира такива сигнали, особено когато те се отнасят до засягане на финансовите интереси на Европейския съюз. Имате ли такъв орган във вашите агенции? Е моят въпрос. как работите и в случаите, когато се докладва тормоз над служители. Имам предвид както психологически, така и сексуален тормоз. Организират ли се обучения и събеседвания с персонала, за да не се допускат подобни случаи в бъдеще? Ще ви бъда благодарна, ако чуя отговори по този въпрос – is that uh, the report mentions that uh, in case of in the case of several agencies в няколко агенции, включително и по химия, химикалите, а и във Frontex, има данни, че е твърде голяма зависимостта от външни изпълнители. Възлагането на външни изпълнители стига дори и до основни дейности, които би трябвало да бъдат извършвани е, от самата агенция. Доволни ли сте от е, модела си е, на работа и смятате ли да въведете промени в тази връзка? Благодаря ви. Колегата Строгайо, имате думата. Uh, chair. Благодаря, госпожо председател. Като обща бележка мога да кажа, че следя работата на агенциите и като докладчик в сянка по-конкретно агенциите в областта на ПВР. Зная, че през изминалите години тяхната натовареност се увеличи значително, високо ценя работата им и усилията им за разработване на бюджети за обезпечаване на дейността, която всички ние очакваме от тях. Това се отнася до всички агенции недопускането на конфликт на интереси и прилагането на така наречения принцип на летящата врата е важен за всички агенции. Продължават ли да се публикуват не само тръжна документация и условия за участие в обществените поръчки, но и е, самите договори, както и декларациите за липса на конфликт на интереси. Има задължение за публикуване на декларациите за отсъствие на конфликт на е, интереси. Може би трябва на това правило в бъдеще да обърнем по-голямо внимание. И тук имам съвсем конкретен въпрос. Връщам се към посоченото от моите колеги с е, въпрос към Фронтекс. Казано с най-прости думи. Европейската сметна палата установи, че не винаги са представяни фактури или други оправдателни документи за някои разходи на държави членки и въпреки всичко плащанията са извършени. Сметната палата казва, че на Малта и Латвия са възстановени около 300 000 евро без разходооправдателни документи. Разбирам, че е, процедурите вече са променени. Знам, че и вие обяснявате, че е, националните органи са представили альтернативни доказателства. Какви точно са били тези альтернативни доказателства? Достатъчни ли са били? И защо, като знаете каква е, е процедурата, не сте посочили още в самото начало, че альтернативни доказателства могат да се представят? Пак се обръщам към Frontex. От вашите отговори до Сметната палата. Разбирам, че нова политика ще бъде възприета до декември 2019 година. Вече е декември 2019 година. Можете ли да ни дадете повече подробности? Обръщам се към ЕАСО. Знам, че се раздели на обособени периоди е, тази година и, и не беше лесна вашата работа, особено за обществените поръчки. Новият директор сега полага огромни усилия да сложи вред работата на агенцията. Няма да коментирам отново за нарушенията и не незаконосъобразното изпълнение на някои процедури, но като знаем колко големи са трудностите, смятате ли, че е настъпил моментът мандатът на агенцията да бъде коригиран? Ако да, как? И на основата на досегашния си опит, смятате ли, че трябва да имате правомощи в областта на наблюдението? Колеги Пойе. Ой, благодаря. Колегата Пое има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа на френски язик. Благодаря първоначално на колегите за техните изказвания и за важната работа, която вършат. Благодаря и на представителите на различните агенции, които се изказаха. Като нов член на този парламент. Всичко това е изключително интересно. За първи път чувам за вашата работа като член на Комисията по бюджетен контрол и с интерес прочетах доклада и с очуда забелязах, че става въпрос за резюме на доклада. И един принципен въпрос искам да задам когато задаваме въпроса за степента на изпълняемост на тяхната програма на агенциите, много от тях отговарят, че, ще, че е трябвало да приоритизират по различен начин и заради вътрешни проблеми са се отразили на сроковете, например финансовия пазар, да речем, също така се отразява на такива ресурси или когато има нови задачи без допълнителни ресурси. Така че трябва да се предпочитат определени мисии за сметка на други. Което обаче не е достатъчно ясно за дънокопаците, както каза и нашият колега Новаков. И аз също би се застъпил за ефикасното използване на а, обществените средства, но понякога си задавам въпроса дали не искаме невъзможното от тези агенции, без да им предоставяме достатъчно ресурси, с които да го постигнат. И а, един колега а, споменава своята въвежда реч, а, а, нещо, което и аз искам да повдигна като въпрос. А, вътрешни, външните консултанти, външните а, изпълнители, доколко и в каква степен трябва да се използват, без разбира се да поставям под въпрос качеството на работата на а, тези лица, но все пак а, не е ли това нетипично и не трябва ли да се ограничи във времето все пак като възлагане? А, може би е по-малко, не толкова скъпо а, в, дългосро... в краткосрочен пла, план, но си задавам въпрос и задавам въпроса пред колегите, доколко това е удачно в, в дългосрочен а, план. И като не искам да завърша с един по-провокативен въпрос. А, след изминалото време искам да попитам – дали а, агенциите а, имат достатъчно а, възможност да си свършат а, работата твърде много ли е а, сътрудничеството с другите агенции твърде малко ли е, а, но а, имам предвид този въпрос като провокация, след като прочетах резюмето на доклада за вашата работа. Merci bien, cher euh, благодаря ви, скъпи колеги. В заключение, господин Кус, имате думата и след това а, тримата а, представители на агенциите. Остава ни още малко време, до 4 часа за отговор на всички многобройни въпроси. Да, благодаря, госпожо председател. Това бяха много интересни доклади и много добри въпроси. Напълно а, съм съгласен и с колегите. Аз мисля, че наистина трябва така да бъдем. да задаваме неудобни въпроси. Но позволете ми, разбира се, а, да благодаря най-сърдечно за изготвянето на докладите. И мисля, че все пак а, а, трябва да имаме минимално а, доверие към агенциите въпреки това, разбира се, остават някои неясни въпроси, както казаха и про преждеговорищите. А, също си задавам някои въпроси, именно защо всъщност агенциите са толкова многобройни. И а, тук става въпрос не само за агенции, но и за съвместни предприятия, институции, едно многообразие от структури. Да се питам дали се създава синергия и, а, между тях, между тези структури тъй като има общи елементи, общи характеристики, например, в рамките на програми или а, IT оборудване или пък сгради, например. Ако се намирате на едно място, в една сграда, има ли, използвате ли тази, този шанс да съвместно да си работ, да работите и да си сътрудничате? Елязо, например. Вие много често сте в чужбина, отдалечени от, от тук. Там също има европейски институции, например външната служба на Европейския съюз, представителствата, възползвате ли се от тези инфраструктура? Не знам, питам. Това е потенциал за синергия, за сътрудничество и по този начин могат да се направят економии. Именно да се е, използва тази синергия. Благодаря ви. И аз ви благодаря. <laughs> Да, представям си как посланника си дели кабинета с колегата от ЕАЗО. Сега първо ще дам думата на господин Ханзен, след това на останалите представители. Да, ако някой от сметната палата отиде при посланника, той ще много ще се зарадва. Да, позволете ми да започна с общите коментари и след това агенциите конкретно ще отговорят. Бих желала да започна с а, а, общия въпрос за увеличаващите се задачи, очаквания и намаляващия бюджет. Една от задачите на тази мрежа на агенцията е непрекъснато да обменяме опит помежду си. А именно как да работим по-добре, как да си сътрудничим, как по-интелигентно да работим съвместно, да придобиваме средства и така нататък. Това го правим в рамките на мрежата между агенциите и е, помежду си. Така че един, с един пример ще онагледя това от собствената ми агенция – именно където сме близо като местонахождение, как ние си сътрудничаем, например, в нашата агенция ние имаме правомощия за определен тип бази данни. Например, Европейската агенция за безопасно на храните също е, се нуждаят от такава база данни. Те трябва да работят с много кратки срокове и ние, например, предоставяме нашата база данни и те е, по този начин могат да я внедрят в тяхната нормативна уредба. Така че ние се познаваме ние знаем къде са ни силните страни и когато а, се появи шанс, ние се възползваме от него и да работим заедно и да си помагаме. И мисля, че това е добре за цяла Европа. Е, винаги да е един момент, когато не може повече последните две заседания на мрежата на агенцията с изпълнителните директори и тогава ние всички наистина виж, си казахме, да, че идва един момент, който е пределен. Наистина има искания, изисквания, очаквания, т.е. налагат ни се повече работа, повече а, задачи, задължения, а, като се намалява персонала и ресурсите. Ясно е, че не може това да продължава вечно. Идва, идва един предел. Един пример – Неодавна увеличихме обема работа в нашата централна основна дейност с 50%, като нямаме право на допълнителни ресурси и като по никакъв начин не сме а, намалили нашата дейност. Тоест, ние а, не можем повече. Това е предела на нашата работа и на нашите сили с това, което разполагаме. И това е ситуацията и при много други колеги агенции. Така че, да, може много скоро действително да се натъкнем доста сериозни проблеми, ако непрекъснато се намаляват ресурсите. Ако вашите очаквания а, спаднат, а, то разбира се тогава вече няма да а, се нуждаем толкова много ресурси, но всъщност изискванията към нас са доста високи, те се увеличават непрекъснато. Това е нашата служба към гражданите. За целта се нуждаем принципно, разбира се, от допълнително ресурси. Естествено, няма да навлизам в подробности тук. Сега, имаше въпрос за политиките между агенциите по различни феномени, като подаване на сигнали, тормоз, нередности и така нататък. Ние не можем да, да говорим със всеки, но знам, че в много от агенциите има такива политики. Когато се върна, ще говоря с съответните колеги и ще се информирам по-подробно а именно какви са конкретно политиките в нашата, в другите агенции. Сега мога да кажа, ние има, за нас ние разполагаме с етичен кодекс за тормоз и подаване на сигнали. И а, този етичен кодекс, а, както и разработени материали се предоставят на хората, които започват работа при нас. Това е като вид обучение – по отношение на турмоза, ние имаме служители, които са обучени като етични консултанти, които разглеждат случаи на турмоз. И ние работим също така и с хората от човешки ресурси Разбира се, че има и процедури, поне в нашата агенция има такива и те се използват на практика. Естествено, че ако има хора, които а, са жертва на, на тормоз, а, те могат, знаят към кого да се обърнат. Тоест, ние работим и в тази посока. Но аз не мога да говоря от името на останалите агенции точно по този конкретен въпрос. Сега, конкретно за Агенцията по химикалите и изнасянето на услуги. Естествено, че основната дейност не се изнася навън. Основната дейност, която се извършва от външни специалисти, това е информационно-технологичните услуги. Това са дружества, с които ние тясно си сътрудничим. Те подават информация по хиляди неща. И ние работим с външни консултанти, които наистина дават становище какво да изнесем като външна услуга, кое да запазим и така нататък. И те подкрепиха нашето решение, а именно да изнесем IT сектора, IT обслужването. Сега, относно стабилен финансов модел, нашият голям проблем е, че ние не можем да изчислим, да направим прогнози на приходите плюс-минус 10 милиона, 1 билион от а, бюджет от а, 100, 110 милиарда. Знаете, че не можем да прогнозираме и това е сериозен проблем. Какви ще бъдат таксите, които а, а, ще постъпят при нас, за да имаме действително а, стабилно финансиране. Явно са необходими промени. Имаме доста идеи за промяна на този финансов модел, например заделяне на резервен фонд, създаване на такъв резервен фонд, заделяне на суми. Но разбира се, трябва да започнем внедряването на този модел. В момента се водят дискусии. Ние сме удовлетворени от тяхната плодотворност. Това въжи, разбира се, нашите дискусии с колегите от комисията. Имаше въпрос за Агенцията по химикалите и ще дам думата на колегата. Е, благодаря, много ви благодаря. За съжаление имаме твърде малко време. Затова сега давам думата на председател, на ръководителя на Фронтекс. Благодаря, благодаря госпожо председател мога да потвърдя, че в Frontex имаме политика за лицата, които подават е, сигнали за нередности и е, тя е достояние на персонала. Имаме и политика за недопускане на турмоз. Съвсем наскоро назначих е, консултанти, е, които е, са доверени лица, и консултират служителите в такива случаи. Що се отнася до възлагането на дейности на външни изпълнители и зависимостта от тях, струва ми се, че това е обща тенденция във всички агенции и такива дейности се възлагат в областта на информационните и комуникационните технологии. Този въпрос може би се нуждае от общо решение за всички. В областта на вътрешните работи очевидно агенцията партньор е Еолиса. Това е съвсем очевидно. Но това е за големите мрежи, за големите масиви. за по-малките приложения и решения търсим помощта на външни консултанти или изпълнители. С коефициент на корекция 68, ако искам във Варшава да наема високо квалифициран специалист по информационни технологии, много трудно ще го намеря. Повечето от тях предпочитат на частния пазар да си намерят работа срещу по-добро заплащане от тях или в друга държава членка. Що се отнася до фонда за убежище, миграция и интеграция. Тук решението беше взето преди да бъдат е, конкретизирани нашите е, дейности. Бяха предприяти необходимите мерки да няма припокриване на дейности, за да не дублираме съответно и разходите. Ние поемаме Операциите по връщане на европейско равнище, това се финансира с бюджет на Европейския съюз и с техен оперативен и с тяхна оперативна подкрепа. Вие споменахте някои инциденти при операциите по връщане, като имам предвид, че над 14 000 незаконни мигранти са върнати през 2018 година. И като имаме предвид броят на инцидентите на национално равнище, ние стоим доста добре. Само три инцидента, при които се стигна до нараняване на конвоиращи служители, не е толкова тревожно, както другаде. Поради различна националност, на, на хората, които са в екипа в конвоя, може да се стигне дори до неразбиране поради непознаване на езика на другия. Но пак повтарям, три инцидента при толкова много върнати хора е наистина много малък процент. Ще ви дам пример – Латвия предостави кораб. Европейската сметна палата посочва този пример. Държавата членка поиска плащане и в доклада подробно бяха изброени разходите, броя дни е, използване, е, изплатените суми на екипажа, включително извънреден труд и нощни смени. За нас е, беше съвсем ясно, че имаме подробна разбивка на разходите, подписан от а, е, а, началника на бреговата охрана с декларация, че информацията е точна, пълна и вярна. Тук имаме ясна представа и за структурата на разходите, и за достоверното документиране на тези разходи. Що се отнася до новата политика за чувствителни длъжности, да, работим по този въпрос. Агенцията ни се разраства. Тя много се променя през последните месеци. И очевидно ще ни трябва допълнителни бройки, които ще влязат в категорията чувствителни длъжности. Що се отнася до синергията и общото ползване на помещения, мога да ви дам пример с нашите служители в трети страни. Те винаги ползват а, сградите на делегациите на Европейската комисия. Така работим и с държавите членки – командированите ни служители работят в помещения, които безплатно се предоставят от съответните Министерства на вътрешните работи. Много ви благодаря. Благодаря. Сега моля съвсем стегнато, не повече от две минути имаме, за да чуем и отговора на ЯСО. Благодаря ви. Много ви благодаря. Благодаря за въпросите. Благодаря ви и за положителното отношение. Много се радвам, че забелязвате нашите усилия да усъвършенстваме работата си. Съвсем накратко по реда на задаване на въпросите. Господин Новаков говори е, за националните експерти. Броят им намалява само 13% от е, персонала са такива. Подкрепата от наша страна за държавите членки расте, така че има припокриване. Ние изпълняваме оперативните планове и освен това агенцията участва и в разтоварването на съдовете, които стигат до Малта, до Италия, така че това са едни действия за подкрепа. 1900 мигранти са спасени и презаселени в други страни. Всичко това с наш персонал, с наш бюджет. Беше въп... зададен въпрос за доклада на Сметната палата – за координацията на бюджетите между Фонда за убежище и миграция и ЕАСО. Много добре знаем, че в фонда се предвиждат национални вноски от държавите членки при съставянето на бюджета. Прави се оценка и на потребностите – винаги с съответната държава членка и съгласувано с Европейската комисия. С други думи, много е, внимаваме да няма припокриване между бюджетите на фонда Обежище, миграция и интеграция и ЕАСО. За уязвимостите ние разполагаме с оценка на уязвимостите в е, Гърция. Има и препоръки в тази връзка. Гръцките власти обаче промениха процедурата поради новото законодателство и е, трябва да видим как ще развиват нещата. Госпожа Строгарио зададе въпрос, според мен трябва корекция с оглед на новия ни мандат и евентуална необходимост от него. Мандатът ни беше уточнен през 2010 година. Доста време измина и според нас е настъпил момента да се актуализира този мандат с законодателите. Постигнаха споразумение още през 2017 година – за актуализиране на финансовия регламент, но във връзка с пакета законодателни мерки в областта на обежището, работата спря. Ние предлагаме промени в мандата ни и ние можем да дадем нашето становище за това как мандатът ни може да отговаря на оперативната ни работа за да извършваме наблюдение, ни трябва мандат най-малкото, за да извършваме анализ на риска и да прогнозираме на основата на капацитета на държавите членки и използваните данни от системите за ранно предупреждаване. Благодаря. Ви благодаря, госпожа Грегори. А, господин Сарджос, извинявам се. Позволете ми да позволя господин комисаря, който много точно пристигна в уречения час, така че, ако, моля ви, господин комисар, нека да дадем две минути време на представителя на Сметната палата, за да приключим работата по точка 8. Благодаря, госпожо председател, за двете минути. Съвсем накратко ще отговоря на двата преки въпроса. Обичам провокативни въпроси. Ще отговоря сериозно на тях особено на последния въпрос. Броя на агенциите и географското разпределение. На страница 8 може да намерите една карта на нашите агенции. Когато погледнете тази карта, първото нещо, поне на мен, което ми прави впечатление, че всъщност има доста агенции, виждаме, които са отбелязани на картата. Ами това е всъщност скрепява нашия съюз. И по отношение на господин Новаков, това е една екосистема. 46 и повече агенции. Те играят много важна роля, не само за а, скрепяването на Европейския съюз, за изпълнението на европейските политики. Това е много малък брой хора, които работи в тези агенции. И ресурсите не са чудесни. Обаче тези хора вършат чудеса. И благодарение на тях ние днес сме тук. Благодаря за дискусията, благодаря за работата на агенциите, благодаря на всички членове на Европейския парламент, които давате толкова много внимание на тези институции. Благодаря ви. Господин докладчик, имате думата. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Ponieważ czas nas goni, to ja również chciałbym przyłączyć. Много благодаря, госпожо председател. Да, накратко ще отговоря, защото времето ни притиска. Благодаря на всички колеги за този чудесен и градивен дебат, за всички въпроси, зададени към агенциите. Между прочим, следващ, е, следващото нещо, което искам да ви кажа, че на 20 и 21 януари ще има среща, следващото заседание, така че ако може и 29, 29 януари да внесете до 14 часа вашите въпроси и коментари. На 19 и 20 февруари ще бъде гласуването. Благодаря ви, госпожо председател. Аз ви благодаря. С което благодаря на всички директори на агенциите, на представителя на, член, на Сметната палата и коментари и ще ви очакваме отново при нас. С това преминаваме към следващата точка от дневния ред, точка 9. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 година на Европейската комисия. Нека да приветстваме нашия нов комисар, господин Шмидт който отговаря за работни места и социални права в мандата на новата комисия. А, така, аз ще ви представя. Това са водните думи, докато колегите освободят залата и си тръгнат, за да ни, не бъдем смущавани от а, шумовете. Представителя на Сметната палата по тази точка е господин Мърфи и неговият екип. Добре дошли! Ще разполагаме с около 90 минути по тази точка. Естествено, първо ще чуем комисария, след това Сметната палата и след това нашата комисия ще ви задава въпроси. Най-напред думата има господин Мърфи. Ако обичате да представите своя доклад, а след това ще чуем комисаря. Thank you, Madam Chair. Uh, Благодаря, госпожо председател, почитаеми депутати, дами и господа. За мен е удоволствие. извинете, дами, Now you have a chance. Peace and quiet. Thank you very much, И сега вече ще имате възможност, заповядайте. И така, уважаеми дами и господа, депутати, за мен е удоволствие да се срещна отново с вашата комисия, за да представя глава 6 от нашия годишен доклад. За мен е удоволствие да се срещна с комисаря Шмидт за първи път. Моля, позволете ми да му пожелая всичко най-хубаво по време на тази важна роля, която ще играе в комисията. Тази глава е свързана с оценката на економическите, социални и а, териториални а, разходи в а, а, бюджетна линия 1Б. Това е свързано с работата на Генерална дирекция за ето с Генерална дирекция региони. Нека почертая, че Сметната палата няма отделна оценка за Генерална дирекция заетост по Европейски социален фонд и други. И затова ня, няма такова нещо от 2014 година от а, годишния доклад. Така че ще има известно препокриване на моето предлагане, а, представяне тук. А, и това, което чухте на 11 ноември. И така, целите ще бъдат да видим а, как ще се допренесе за цялостното цясна декларация и също така какъв, какви са новите проверки за период 2014-2020. И а, също така да видим как остатъчната а, процентна грешка а, да бъде под 2%. Цялостната цел на този нов подход е да се използват информацията, която е налична и проверките, които позволяват да се намали административната тежест на окончателните бенефициери. И така, първата цел законосъобразност и а, тази година имаме а, извадка от 220 транзакции, от които 69 са или една трета са в Генерална дирекция за етост. Това са направени предварително проверки и във връзка с контролния списък и а, доказателствата, които са събрани, има достатъчно доводи за тези заключения. 36 грешки сме идентифицирали, 18 свързани с ESF и YI и а, с оглед на предишните 60 грешки, които бяха регистрирани, цялостната сума покрива 314 милиона евро в тези области на политиката и за това изчислихме, че тук в едно Б процента грешка трябва да бъде 5,0%. Това е в сравнение с 3% миналата година, 4,8% от годината преди това. Тук имаме много ниска степен на разходване и по принцип сложността в Европейския социален фонд е по-висока от обичайното. И така, на ниво а, бенефициери и проекти а, сме разгледали първо, после на ниво правила на пазара и тук имаме изчисление на грешката. Подчертаваме, че правилата на европейско равнище на ниво държава държави членки остават изключително сложни и са необходими други мерки за упростяване. Председателката, моля ви, малко по-бавно да а, говорите, ако желаете да има добър превод на вашето изказване. Втората цел е свързана с оценка на новата рамка за 2014-2020 година, обхващайки дейностите както в държавите членки, така и комисията. Във връзка с тази втора цел сме оценили работата на 15 от 126 одитни органа. По... Продължихме да, да, да констатираме, че има ясни становища по законността. С други думи, процента грешка означава под 2%, макар че ние идентифицирахме някои, които са над този прак. Това беше случая за 8 от 15-те пакета за периода 2014-2020 година и един от девете пакета по приключване от 2007-2013 като период. Генерална дирекция заетост също доклада, докладва подобни проблеми в своя годишен доклад, където 30%, а именно 11 36 програми от оперативните програми, които те считат, че са рискови и са променене, проверени на място, са констатирани грешки под 2%, а всъщност са били над 10%. Що се отнася до работата, извършена от останалите органи, тук е, става въпрос за пробонабиране и въпреки, е, че има някои подобрения, остават е, трудности с обхвата, качеството и документацията за тяхната работа. 64 транзакции бяхме проверили в сравнение с 121 предишната година, включително 48 посещения на място на ниво бенефициер, именно 80 случая миналата година. Макар това да показва цялостно подобрение, все още е необходим допълнителен ресурс и а, също става въпрос за допълнителна тежест за някои бенефициери. А сега ще разгледаме оценката на работата, извършена от комисията. Резултатите от работата на комисията и основата за а, степените на грешка и резервите в а, на годишния доклад за дейността. Ние разгледахме процента грешка за 2016-17 счетоводна година, за които вече разходите бяха обект на новия цикъл на проверка този вече определен 2,3% грешка не беше а, все още а, окончателно а, завършен а, по време на проверката. 47 от 141 а, оперативни програми бяха обект все още на проверка и а, всъщност този процент е минималната степен на грешка според ком... методологията на комисията. Друга една важна степен – е риска при плащане, което е свързано с финансовия регламент и годишния принцип, който е свързан с а, тези разходи. Макар, че тези разходи все още не са обект на новия цикъл на проверка, когато а, доклада беше публикуван, този риск а, от 2,1% не а, някаква бъдеща предполагаема стойност, а ще бъде обект на бъдеща проверка и евентуални корекции. Дами и господа, това, което очертахме, означава, че не можем да разчитаме на държавите членки и техните одитни органи или данните представени от, в доклада на Генерална дирекция заедост. Ние сме направили три препоръки, които а, комисията прие. И също така а, споменахме, припомнихме препоръки, направени от миналата година, отново по проблеми, които отново констатирахме. Уважаеми депутати, макар да е важно европейските фондове и средства да се прилагат спрямо правилата, е особено а, важно да има положително въздействие, що се отнася до целите и резултатите, които се постигат. Ние в една отделна е, в един отделен раздел на главата оценихме елементите на рамката за изпълнение в държавите членки. Установихме, че често има такива рамки за докладване на резултатите, но често информацията не се изправя, е, изпраща, а в някои от случаите дори няма определени целеви нива или показатели. А освен това и изпълнените проекти не винаги напълно а, постигат своите цели. Надявам се, че нашите констатации, заключения и препоръки ще бъдат ценни за вашата комисия и важността на тази област от политиката е отразена от това, че има 13 специални а, доклада и 6 прегледа а, с въпросите свързани с включването, публикувани от а, Сметната плата през 2018 и до момента в 2019 година. приключва своето представяне, като почета още веднъж, че тези дейности, които откриваме във връзка с несъответствие с правилата и условията, не са задължително а, не а, разумно разходвани средства, но просто проектите биха могли да по, а, стигнат по-добре целите си и да имат още по-добър положителен положително въздействие. Искам да благодаря на нашия докладчик, госпожа Холмайер, както и изключително а, доброто сътрудничество в цялата процедура с комисията, което не винаги е лесно в тези условия. И накрая, ако ми позволите, бих добавил една лична а, идея. Тази глава а, способства изключително за, от колегата Расенеско, който неочаквано и внезапно почина преди три седмици. И наистина имахме изключително голяма помощ от неговото съдействие. Благодаря за вниманието. Много ви благодаря. Аз също искам изрично да ви благодаря за чудесното сътрудничество и за това, че винаги ни давахте информация на нашите многопройни въпроси. И се обръщам към комисията. Разбира се, това е един а, процес без една игра без край между нашата комисия и Сметната палата. Така че, господин комисар, добре дошли и имате думата. Уважаема госпожо председател, аз също искам да ви благодаря за изготвения доклад и за това милото посрещане тук, специално във вашата комисия. Уважаеми депутати, уважаеми членове на Сметната палата, благодаря ви и за вашите а, любезни думи. За мен е чест да се представя пред вашата комисия като комисар на заетостта и социалните права и да представя финансовите резултати на службите, а, които са в а, моя ресор а, в последните години. Ще Говоря и за програмата си, която стъпва на писмото за мисията ми и общата посока в политиката на председателката на комисията. Има е, ясна рамка за социалната политика и за разходване на средствата в следващите години. Социалния стълб от Кьотеборг през 2017 година – където се казва, че социална Европа трябва да остане приоритет в Европейския съюз. В този стълб се говори за економика и а, общество в Европа, което е по-конкурентоспособно и по-справедливо, където има сближаване и в социален, и в економически план. Тази комисия ще приложи а, принципите на социалния стълб и Комисията вече представи редица инициативи, които подкрепят социалното измерение на Европа в следващите години. Ще представим и едно законодателно предложение, за да се гарантира, че всеки работещ в Европейския съюз ще има минимална работна заплата и също така помощи за безработни както и гаранция за децата. Както и гаранцията за младеща се е, оказа една е, много важна и разумна стъпка. Ние ще продължим да работим по нея и да я използваме и е, да използваме всичко това и в е, стратегията за различните умения и е, компетенции, което е много важно и в рамките на климатичните промени. Всичко това ще бъде приложено максимално бързо, за да можем да постигнем целите на стратегията. Ще използвам всички средства, с които разполагам. Европейския социален фонд, например. Той беше ефикасно използван в предишния мандат за да се инвестира в хората и да се способства за включването на безработните в трудовия пазар, особено дългосрочно безработните. 14 милиона а, от 2014 насам бяха а, създани като работни места а, и степента сред младите на безработицата западна с 15% от 2010 най- низкото равнище на безработица е това, но още ще я намалим. 26 милиона души, 4 от които са дългосрочно безработни. Освен това, 6 милиона са намерили своята заетост и 1,4 милиона са били в процес на а, обучение, който е подкрепен а, от а, средствата на фонда. Възможността да се подпомогне на младите, да се образоват, да се обучават и тук говорим за 2,7 милиона до края на 2018 година моите служби а, предоставят и ще продължат да предоставят а, възможности за най-доброто разходване на средствата, предоставени от Европейския дънанокоплатец. Също а, ще следим за законосъобразността и правилността на разходването на средствата на европейските бюджети от 2007 до 2013 година се разчислява ниво на грешка от страна на Сметната палата между 3 и 5%. Тук става въпрос за доста висока степен и това означава, че а, има сериозен напредък от мерките въведени от моите предшественици, разбира се и с активната подкрепа на Европейския парламент и по-конкретно вашата комисия. Два принципа, които обясняват тези подобрения. На първо място имаше много сериозни упростявания на системата за управление и за контрол – което ни дава възможност да видим и още по-добре как се разхозват средствата. От 2014-2020 бяха въведени много сериозни промени в регламентите, които ни позволяват да ви проследяваме много ясно средствата, 10% при прекъсванията и възможността да се въвеждат нетни корекции за да няма големи липси в, програма, в, в системата на управление и на контрол. На второ място, в периода 2014 2020 имаме е, по-ясна рамка. Например, разпоредби бяха въведени от комисията за е, упростяване новаторски подходи, по-прости, възможност да се възстановяват средства, средствата в рамките на Европейски социален фонд. Това позволява на малките администрации да проверяват много по-лесно документите и да сверяват с постигнатите цели, да се намали риска за а, грешка така както беше потвърдено и от Сметната палата 2018 година. Изследване на палатата показва, че тези опростени разходи обхващат 33% и в момента се използват от 95% от бенефициерите. Освен това сме убедени, че тази цел на 50% от транзакциите да са подложени на този упростен подход – ще бъде постигната до края на тази година, което ще доведе и до още по-сериозно снижаване на процента грешка. Така че виждаме намаляването на процента грешка от един период към следващия. За периода 2018 година процента грешка е преминал от 3 до 5%, както току-що чухме от представителя на Сметната палата. Защо така нараства спрямо а, плащаните за 2018 година. На първо място а, обемът, а, оценен от Основната плата, е три пъти по-голям. освен това а, са а, аудитирани 23,6 милиона през 2017, за разлика от количеството през 2018. Много от тях проистичат от проекти, които са свързани с правилата на а, обществените пазари и има и държавна помощ, така че а, става въпрос за допустимост на разходите, която води до тези нива на грешка. Освен това трябва да отбележим, че Сметната палата много пъти тълкува законодателството по различен начин от комисията. Подчертавам важността на контекста на следващата многодишна финансова рамка, да бъдем сигурни, че правилата са толкова ясни и прости, колкото е възможно. Колкото по- са, а, прости са правилата, толкова по-малка ще е грешката. Искам да а, кажа също така на този етап, че а, степента на грешка не води до задължително до злоупотреба. Това беше потвърдено и от колегата представител на Сметната палата. Така че а, не става задължително въпрос за нарушаване на правната рамка на европейско или национално равнище. Трябва да функционира всичко това а, коректно, а, дами и господа. Трябва да се използват фондовете ефикасно, за да имат те изключително важно въздействие на място, така че за европейските граждани това да представлява действително добавена стойност. Предложението за Европейски социален фонд Плюс защитава нивото на разходване в а, социалната сфера в следващите години, така че ние ще можем да инвестираме достатъчно ресурси в човешкия капитал, в уменията и разчитаме на вашата подкрепа, за да го направим и знаем, че вашата подкрепа, подкрепа на Европейския парламент, е нещо, на което можем да разчитаме. Затова се радвам, че можем да работим заедно, че ще работим заедно в следващите години в интереса на една социална Европа, която е в услуга на всички граждани. Благодаря за вниманието. Много ви благодаря, господин комисар за този преглед назад и напред в бъдещето. Позволете ми като докладчик да задам първите въпроси към вас. Първият въпрос е свързан с финансовите корекции. А именно, каква е сумата от поисканите обратно какъв е размера на поисканите обратно суми? Вие не, не чухме отговор. Нямаше отговор на писмения въпрос. Вие казахте 2,78 милиарда, които комисията е получила обратно. Ако вие не можете да отговорите днес, разбира се, няма никакъв проблем. Казвам ви го още от сега. Ще изчакаме вашия писмен отговор, тъй като вие не винаги разполагате с данните. Освен това, засегнатите държави членки дали са приели предложените корекции и съответно сумите, които трябва да връщат или смятате, че трябва да се обърнете към Европейския съд? Дали се очакват образуване на производства и така нататък? Ако разбира се не са приети корекциите. И ако нещо не е прието, то може ли точно да кажете какви корекции не са били проекти, прияти? вие казахте, че е, процента грешки много често се повдига като въпрос от е, Сметната палата. Вие казахте, че има различно тълкуване, а именно е, сложните системи, разходи, които се квалифицират като недопустими и много хора се оказват в позиция на жертви. Именно това са честни хора, които работят съвестно и така нататък. Тоест, този въпрос така поражда много интерес. Да, кои, са оправ... кои са упростените разходи? Вие казахте, целта е, че да се стигне до 50% упростени разходи. Каква е посоката, в която се движите? Можете ли да кажете нещо по-конкретно към момента? А, още нещо. Съществува система за обмен на знания и умения и опит Предвижда ли се разширяване на тази система? Предвиждате ли нещо а, в тази насока? По въпрос 40. Отговорът на комисията е следния. Да, а, комисията възнамерява или смята, че може да се подобри сътрудничеството с агенции. агенциите. Как точно възнамерявате да подобрите това сътрудничество? Къде виждате проблеми? Къде сътрудничество с агенциите куца? къде виждате възможност за повече синергия между агенциите. Относно методологичните проблеми. Какви са методологичните проблеми между комисията и контролните органи? Дали съществува съгласие относно методологията? или може би методологията на, на националните контролни органи не е била достатъчно ясна, или може би не е била а, пряко насочена към си, т.е. какви са проблемите, които вие сте идентифицирали. И в този ред на мисли, дали, тъй като въпросът не е отговорен за това, а, продължавам с този въпрос, дали вие сте разпознали определени модели, например, за една държава членка или за няколко държави членки имам предвид типични грешки и наредности. Съществуват ли различия в а, качеството и а, количеството на а, дейността на националните контролни органи? Ако да, как точно изглеждат нещата? Вие посочихте, че в Италия 53 от участниците ще 53% са всъщност работещите, които ще работят на временни договори, които са финансирани с европейски средства от ЕСФ, плюс и в Франция тази цифра възлиза на 60% и така нататък. Как изглежда неща? Sofort zu Anfang auf за инициативата за наймане на младежи. Да, благодаря за многобройните въпроси. Що се отнася до финансовите корекции, не можем в момента да ви отговорим. Към момента е извършена само една финансова корекция. Нетна корекция която възлиза на доста малка сума. Тоест предстои още работа при нас до финализирането на всички финансови корекции. Става въпрос за 67 500 евро. Разбира се, това е малка, малка сума. А по принцип, колко време е необходимо, докато получите парите си обратно? Защото непрекъснато тук се задава този въпрос в нашата комисия. Колко време е трае? Непрекъснато обсъждаме въпроса. Колко време ви отнема, докато получите парите обратно? Виждам, че не разполагате с а, конкретна информация или още нищо не е а, върнато от сумите. Някъде около 2 милиарда и, 700 милиона май остават. Проблемът е, че в това, че парите не се превеждат автоматично към комисията. Част от а, а, тези пари трябва да бъдат а, а, трансформирани и пренасочени към други проекти. Сега, аз не питам за националните корекции, аз питам за тези, които са а, а, изчислени от комисията. Тоест, финансовите корекции, изчислени от комисията, възлизат на 2 милиарда и 700 милиона. Тези пари могат да бъдат пренасочени към други проекти. Точно това казах. Тези пари не се изплащат автоматично на всяка цена към комисията. Тези 2,7 милиарда са върнати 90 хиляди и в писмения ни отговор ще подадем повече информация на това, което казах, а именно останалата сума ще бъде пренасочена към други проекти от държавите членки. Не разполагам с информация дали има държава членка, която се е обърнала към Европейския съд, не приела финансовите корекции. Доколкото знам, всички предложения за финансови корекции са приети. Не сме запознати, че има възражение подадено към съда. Що се отнася до упростяването, напълно съм съгласен с вас. И ясно ще подчертая и тук, че като комисар ще направя всичко възможно да се стигне до максимално упростяване. Това е в интерес на комисията, в интерес на държавите членки и в интерес на общата ефикасност на нашата работа. защото ние сме си поставили цел от 50% опростяване. Не знам точно кога ще постигнем целта, но моята цел е максимално бързо. Както казах, вече имаме 95% от програмите опростяване, 65% от проектите и само 33% от, от а, разходите са под този механизъм на упростяване. Разбира се, продължаваме да работим. Сега, обмен. Обмен между агенциите. Да, той е много важен. Непрекъснато да се провежда такъв обмен между нас и държавите членки, за да подобряваме непрестанно разхождането на средства и ще продължим да работим в този дух. Сега по въпроса за методологията. Става въпрос за агенциите. Сега ще премина на английски, ако позволите. 2019, За 2019 година беше поискан е, план за действие с конкретни мерки от всички ръководители на агенции. Според препоръките в оценката, агенциите работят усилено за изпълнение на препоръките. Четирите агенции представиха своите планове за действие на комисията. Към момента не се предвижда преразглеждане на броя или дейността на агенциите, като същевременно държим сметка за възможностите за усъвършенстване на работата, но няма към момента планове за сливане или за структурни преобразования, както и промени в мандата на агенциите съвсем а, минимално е при покриването и тъй като те взаимно допълват а, своята дейност, смятаме, че е целесообразно те да продължат да работят обособено, без сливане. Фила. Типични грешки. Задавахте въпрос дали наблюдаваме някакви типични грешки. Uh, yes, the uh, audit authorities uh, Do they need improvements and uh, uh, did... Сега дали са установени всички грешки от uh, одитните органи, както добре знаете, Одитните органи имат първостепенно значение за функционирането на нашата система и за нас те са надежни. Сметната палата говори за укрепване на надежността в работата на одитните органи. Наполовина се е, намали броя транзакции, които трябваше, е, извинете, броя проверки, които трябваше да бъдат извършени повторно, е, за да се заверят резултатите им. Работим съвместно с одитните органи в съответствие с насоките за работа, прияти от комисията. Имаме общи цели, типологията на грешките е договорена с националните одитни органи, създадена е работна група на одитните органи съвместно с държавите членки. Наблюдател е Европейската сметна палата – на основата на констатациите на Сметната палата ние възприехме един общ подход към документацията. Генерална дирекция заето смята, че може да разчита на дейността на одитните органи за 75% от сметките. Сега за видовете грешки. Основни източници са включване на недопустими разходи в заявките на бенефициерите, нарушаване на правилата на вътрешния пазар, подбор на недопустими проекти, бенефициери или дейности. За целта се предприемат както превентивни мерки, така и обучения, временно спиране на плащанията и финансови корекции там, където това е необходимо. Продължаваме да работим с управляващите органи и разплащателните органи, за да се сведат нивата на остатъчната грешка до под 2% навсякъде, както вече казах. Трябва ни по-нататъчно упростяване на правилата за тази цел и по-пълноценно използване на възможностите за упростяване на разходите. За намаляване на младежката безработица за Испания и Франция имаме данните, Франция и Италия по-скоро – това представихме по-нататъчни данни. В момента не разполагам, но мога да ви изпратя. в писмен вид. Много ви благодаря. И предварително благодаря за информацията, която ще ни изпратите. Сега думата имат докладчиците в сянка, колегата Пенкова. Thank you, Madam Chair. Uh, thank you, Commissioner. Благодаря, госпожо председател, благодаря, господин комисар, за вашата презентация, както и за писмените отговори. Благодаря и на господин Мърфи за представяне на доклада. Повечето отговори ни удовлетворяват. Позволете ми да ви помоля за едно пояснение по 56-ти въпрос. Въпросът беше свързан с различните видове упростени разходи и как ще се прилага нови модел. Вие казахте, че той се прилага от 2015 година. Използвали сте го 9 пъти в 20 държави членки. Защо само 20 страни, а не всички държави членки? защото държавите членки не са заинтересовани да се възползват от този механизъм за упростени разходи или защото явно държавите членки може би още не са добре подготвени да прилагат механизма правилно. Това е въпросът ми. Благодаря ви. Благодаря ви. Виола фон Крамон има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря от името на групата на зелените. Добре дошъл, господин комисар. Thank you. For... Благодаря ви за това, че дойдохте днес тук. Ще се спра на инициатива, подкрепена от комисията, инициативата за заетост на младежите – този начин целта е да се намали броя на безработните младежи в много държави членки. Ние сме получили статистика относно участниците в тази инициатива, които са участвали в обучение, образование и намиране на работни места. Вие разполагате ли обаче с а, а, информация дали хора са отпаднали от тази програма, специално в тази инициатива за младежката за етост, Колко хора са започнали образование и обучение без да завършат програмата и без да получат всъщност диплома за квалификация или преквалификация и колко участници са били безработни 6 месеца след участието си в програмата. благодарение за предоставянето на а, тези конкретни отговори. Thank you very much. Uh, the next shadow rapporteur is Mr. Kus. Следващия докладчик е господин Крус. Благодаря ви. Благодаря за доклада. Имам един единствен въпрос от общ характер към комисията. Господин комисар, какво е вашето обяснение за държавите, които споменахте Италия, Франция, Португалия, Испания и Гърция най-вече, все още е, броят на безработните младежи е много по-голям, отколкото в Германия. В Германия няма такъв. Тоест съотношението при нас е точно обратното. Как, имате ли обяснение за този феномен и какво може да направите, за да се справите с него? Благодаря. Имаме още два въпроса, господин Месидовски и Гелика Винцинг, които също имат въпроси към вас. Благодаря, госпожо председател. Имам въпрос относно агенциите за заетост. Различните агенции за заетост. Тези агенции по какви точно въпроси работят? Технически, научни и така нататък. Те всъщност имат много сходен характер. И съм наясно, че е, как работите, защото е, е, ние си сътрудничим с тях, но бих желал много повече СДФОП, Идифи, или Юрофорум и ИОША ние смятаме, че потенциала за синергия помежду им е много по-голям. Те трябва да обединят усилията си. Защото понякога европейските агенции не винаги работят ефективно. И въпросът ми е следният. Смятате ли, че за в бъдеще би било възможно две или три агенции да бъдат слети, т.е. да имаме само една агенция. Или пък да се работи в посока за силено сътрудничество между тези агенции. Т.е. те да имат общата система за набиране на персонал, сходни процеси. Т.е. те да си сътрудничат много повече. И Другият ми въпрос е свързан с видимостта на тези агенции, доколко те са познати сред обществото. В Дъблин, например. Знаят ли хората, как... има ли такива агенции, какво правят? Това е въпроса ми. Аз, разбира се, принципно подкрепям всички агенции и тяхната работа, но действително смятам, че тези въпроси са основателни. И съвсем накратко, последен въпрос. Фонда за глобализация. Do you think that uh, uh, it was... попитам за Карфур също. Uh, предложението беше спряно от uh, съвета, тъй като според съвета цифровизацията ни е била проблем на глобализацията. Вие какво смятате? Смятате ли, че има шанс тази програма като Карфур да бъде активирана в, като цяло и специално в Белгия? Ще ви благодаря за конкретния отговор. Госпожа Гавинсик, да, благодаря, госпожо председател. Добре дошъл, госпожин комисар. По време на бюджетните преговори преди три а, седмици ние говорихме много и на широко за инициативата за младежите. Европейския съюз с тези инициативи не сякаш запълва дупки в националните системи, а и образованието е всъщност прерогатив на държавите членки. И що се отнася до за европейските разходи и ресурси, смятам, че държавите членки са тези, които трябва да инвестират в а, а, своите образователни системи. Австрия се намира по средата в проучването ПИЗА. Въпреки това, младежката безработица е една от най-низките у нас. Аз самата съм предприемач и съм участвала в разработването на различни обучения в Германия, в Австрия и други. И в тези страни действително младежката безработица е много ниска. Как вие смятате да подобрите инициативата за младежка заедост за напред. Господин комисар, позволете ми да допълня последните два въпроса. Случая с Карфур. Държавите членки не са спазили собствената национална уредба. Това означава ли, че ние трябва да променяме правната уредба? Ами ние сме всъщност гаранта на правото. Мисля, че това ще е малко трудно. Между впрочем, ние сме обсъждали подобна ситуация тук в нашата комисия. Има критерии, зададени от парламента и от съвета, критерии, изисквания към нас, които ние спазваме. И сега това обаче е малко странно. Дали, съм, дали ги приемаме или не, правилата са на, на лице. А сега пък какво, каква е следващата стъпка? Да променим правилата? Е, ще има нови правила. А, как гледате вие на на тази ситуация и, и евентуалните възможности. Преговорите по бюджета от, с комисията си спомням, че и комисията каза, да, програмата за младежката заетост не работи толкова добре, ма това е първата година само и след това се предлага някакъв смесен вариант. Така че се връщам на въпроса на колегата Ангелика Винцик. Да, може би нещата наистина вървят към момента вече по-добре в Италия. Въпросът е 6 месеца след а, а, приключване участие в програмата, как а, всъщност а, изглеждат нещата а, в дългосрочен план, например, две години, дали тези младежи а, след две години, например, отново са безработни и всичко започва отново, защото в Италия, например, има структурни проблеми и ситуацията не е лесна. <laughs> Okay. So first question about uh, the uh, uh what was it? Първия въпрос. За какво беше той? За опростените разходи като метод. Ние определено а, насърчавахме използването на тези операции в държавите членки и постигнахме известен успех на този опростен подход някои все още не са го използвали, но ние насърчаваме всички държави членки да използват този подход. В момента са обхванати четири области образование, образование, обучение за на безработни, обучение на наети и се показва, че използването на тези опростени разходи като вариант се, ако се използват управляващите органи, могат да намалят административните разходи с 25%. Работим усилено, насърчаваме всички държави членки да използват този вариант и да разширят вече, тези, които вече го използват, да го разширяват а, като метод. Заетост на младите. Не мога да предоставя всички данни. Опитваме се да видим как, с какви данни всъщност разполагаме. Дали след 6 месеца те продължават да са на същото работно място или не. Това са доста конкретни данни, които вероятно съществуват национално равнище. Трябва да проверим дали а, може да достъпим тези данни и а, да ви ги предоставим на свой ред. отпадащите от системата. Не разполагаме с информация, но като бивш министър а, на труда и трудовия пазар, който все пак е осъществявал тази инициатива. Това все пак беше в Люксембург, но мога да ви кажа, че около 20% е отпадането. Не знам обаче какъв е процента в Италия, Испания, Франция или някъде другаде. Но това, което си спомням ясно е, че при нас тогава беше в Люксембург 20%, но ние не получавахме каквито и да било европейски средства, защото нашата заетост, т.е. безработицата сред младите при нас, за щастие беше над посочения таван. Защо е ситуацията с заедостта на младите по-добра в някои държави и по-лоша в други? Има много причини за това. Економически, структурни, такива свързани с образованието. Това беше един от въпросите за образователната система. Но определено има една голяма причина и това е професионалното образование. Някой от Астрия каза съвсем ясно – вие мисля, че сте била и предприемач, вие го споменахте. А, когато имаме професионално обучен, обучение, добри системи за професионално обучение, а, има и по-ниска безработица. Ето защо ние искаме да настояваме за разширяване на професионалното обучение. Има много сериозен интерес в тези държави, в които не съществува професионално обучение или пък не е достатъчно добре развито да се развие, да се разшири то. Мисля, че това е един от най-добрите варианти за преодоляване на младежката безработица. Но също така ще добавя, че и цялостния економически контекст и съществуването на предприятия, които могат да предоставят професионално обучение, също е един важен аспект. Не можем чисто и просто да въведем професионално обучение там, където няма такава традиция. Ето защо трябва да работим усилено, да насърчаваме и сред предприятията и в държавите членки системата на определено професионалното обучение е един от най-добрите начини за борба с младежката безработица. Тъй като прехода между обучение и заетост по този начин е много по-лесен. Агенциите. Има реформа на агенциите. Вие явно посочвате, че сте по-скоро за някакво сливане на агенциите. Не съм съвсем убеден. Ще призная, че аз започнах своята роля съвсем наскоро, но съм бил в контакт с агенциите преди и забелязвам, че добавената стоеност на агенциите е в съвсем различни области, ако разгледаме ОША или Еврофанд, наистина има много конкретна добавена стоеност, която те предоставят. Сега работя по много труден и важен въпрос, който е минималната работна заплата. И мога наистина да разчитам на данните и анализа, който прави Еврофонд те наистина са направили невероятен анализ по заплатите, но и минималните заплати. Така че, за да има добри политики, трябва да има добри данни, трябва да има добър аналитичен капацитет. И трябва да призная, познавайки ги преди това, те наистина предоставят много добри аналитични данни. И ни позволяват също така да подобрим своята политика в различните области. И особено а, ОША и сигурността. Това е много важен въпрос. С много малък екип те подпомагат не само по-добрите условия на труд и безопасно, безопасността на труда, но и предприятията, особено малките предприятия, тъй като знаем, за тях понякога е доста трудно да знаят кои са точните стандарти и да ги прилагат. Тъй, че е, бих е, се въздържал е, преди да кажа, че това, което се прави, може да се слеят агенциите и така нататък. Но всичко това, което сме правили до сега, е да способстваме за сътрудничеството, да се подобри тяхното функциониране и да знаем каква е добавената стойност на тяхната работа към политиката, която ние осъществяваме. степента на познания наистина могат да се направят а, такива усилия. Поне Оша, мисля, че това, което те правят за малките и средни предприятия, особено за малките предприятия, е изключително ценно. Но понякога, или всъщност доста често, малките предприятия не познават инструментите, които са създадени от тях и които са им предоставени, за да подобрят а, своята а, даденост. Така че има защо, има какво да подобрим. Кърфур. Мисля, че комисията съжалява колкото и вие отхвърлянето на този фонд. Вие повдигате въпроса за спазването на регламента, мисля, че можем да а, потвърдим това, наистина. И в същото време трябва да адаптираме а, регламента за бъдеще. Това също е част от а, процеса, който сме предприели за адаптиране на регламента. Последният въпрос частично вече успях да засегна. Но знаете, работата по младежката заетост или безработица – не винаги напълно, но а, често става въпрос за поправяне на грешките, които са направени по-рано. И тези грешки могат да са от най-различен характер. Образователните системи са част от този процес. Съгласен съм и това е национално правомощие като цяло. Така че по-щекотлива тема. Но също така тук влизат и много други а, елементи, социални въпроси, включване, изключване, интеграция, всичко това, миграция, всичко това влиза като елемент и съставлява естеството на младежката безработица. Защото а, има деца, които не са нито в образователната система, нито в някакво обучение. И ние с тази програма искаме да стигнем именно до тези а, хора – тъй като ако не успеем ние да стигнем до тях, те ще имат проблем през целия си живот, не само в техния живот, но и в нашата система, защото ще трябва да се ползват от социални помощи цял живот. Това са политики, които не могат да се считат за разходи. Те са инвестиции. Инвестиции в стабилността на нашето общество, бих казал. Много ви благодаря, господин комисар. И сега, позволете в края да задам два въпроса на, наш, на представителя на Сметната палата и е, два въпроса. След 2015 година Сметната плана а, а, палата не посочва процентна грешка за инициативата за младежка заетост. Ако може да кажете защо? Вие в своя доклад също повдигате въпроса за упростяване на процесите. Имате ли конкретни препоръки към комисията за въвеждане на действителните упростяване и къде точно те ще бъдат най-ефективни? Yeah, uh, благодаря преди да отговоря на вашите въпроси. Искам да благодаря на господин комисаря и на членовете на Европейския парламент. Сметната палата вече има три специални доклада и скоро в работната ни програма ще има подобни доклади. Вие поставихте въпрос, госпожо председател, за упростените разходи следим колко активно комисията работи за утвърждаване на този подход и ние го подкрепяме. За одитните органи, да, те са ключови участници в цялата верига, защото нашата извадка и цялостната ни дейност се основава на извършеното от тях. Много още трябва да се направи в тази посока трябваше да установи много грешки, които те самите не бяха установили, както и комисията установява неразкрити от одитните органи грешки. С среща на хомолози, с експертни срещи се работи, но е много трудно с 28 държави членки с различен менталитет, различни системи на контрол. Те първа предстои много работа. За е, Комисията също е много важен компонент е, от системата на контрол и ще имаме специален доклад по тази тема до година. Сега е, се съсредоточаваме предимно върху работата на одитните органи на национално равнище, но за да бъде справедлив и балансиран подхода ни трябва да обърнем внимание и на одитната работа на комисията и а, за а, нивото на грешки в Генерална дирекция за етост, а, трябва да кажа, че лично се уверих как работи Генералната а, дирекция. И това е решение на а, Сметната палата. Ние по функции по-скоро даваме своята оценка, а не толкова по ресори или а, области на дейност на нивото а, на а, грешки. Имаме едно диференциране по Генерална дирекция регионално развитие и Генерална дирекция а, заетост. 150 е, до 180 е, операции трябва да бъдат проверени във всеки от случаите, за да се потвърди нивото на грешки. Винаги сме подкрепили комисията е, за утвърждаване на подхода с опростените разходи – Грешките там са с много по-малко. Струва ми се, че този подход трябва да се използва по-нашироко. И а, госпожа Пенкова а, постави този въпрос. А, поставена е цел 50% от разходите да се отчитат а, като упростени. Работим в тази посока. Благодаря. Äh, много благодаря за полезния доклад. Благодаря и за информацията за моя собствен доклад, който трябва да представя тук нашата комисия на 16 декември. Благодаря на комисаря и на неговия екип. Надявам се на някои от въпросите да отговорите писменно. Благодаря ви предварително. Благодаря ви за посещението ви тук. So, wir kommen nun zum Tagesordnung. Така, колеги, преминаваме към 10 точка от дневния ни ред. Специален доклад на Сметната палата номер 15 2019 година изпълнение от комисията на пакета от мерки от 2014 година за реформи в условията, засягащи персонала. Сега ще говоря, докато излезе последната екипа на персонал. Уважаеми господин комисар, нали ме разбирате? Не съм нелюбезна към вас, ако може да продължите разговорите си извън залата, защото ни чака работа още. Колеги, надявам се, че сте се запознали с специален доклад 15, който засяга персонал на комисията. Докладчик е Исабел Гарсия Муньос. Господин Пиетро Русо, добре дошъл от името на Сметната палата. Отново ви приветствам за това, че дойдохте от Люксембург тук при нас, в Брюксел. Първо вие имате думата, Пиетро Русо. Thank you, Madam Chair. Madam Chair. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, много ви благодаря за поканата и живия интерес, който проявявате към нашата одитна дейност. С удоволствие ще ви представя днес нашия специален доклад 15 от 2019 за изпълнение от комисията на пакета от мерки от 2014 година за реформи в условията засягащи персонала. Approximately 60 в европейските институции е, и агенции работят приблизително 60 000 души. Това е, включва около 32 000 е, в Европейската комисия и в бюджета за 2018 година бюджетните кредити по този въпрос възникнаха на достигнаха 3 милиарда и 200 милиона от общо 5 милиарда и половина за цялата администрация на Европейския съюз. Ето защо се съсредоточихме върху положението на човешките ресурси в комисията, тъй като на нея се пада най-голям относителен дял от бюджета за заплати и от щатното разписание в Европейския съюз. Също така смятаме, че е, вероятните последици от е, промените е, при преразглеждането ще бъдат подобни и в другите институции на Европейския съюз. В прегледа на регламента за персонала през 2014 година Този процес се съпътстваше от преговори за многогодишната финансова рамка 2014-2020 година. По време на преговорите съветът поиска някои допълнителни мерки, включително две годишно замразяване на заплатите и пенсиите. Ние ще говорим тук за тези изменения като пакет е, от мерки за реформи в условията засягащи персонал. За да можем да посочим всички е, фактори, е, които имат влияние върху изразходването на бюджета и привлекателността на условията на труд през съответния период. Основният стимул за тези реформи беше да се постигнат бюджетни економии и да се подобри управлението на човешките ресурси. В нашия одит ние проверихме следните въпроси. Дали предприятите мерки постигат заложената економия на бюджетни средства на европейско равнище, дали е подобрено положението на човешките ресурси в комисията и а, дали а, всички тези промени са обосновани и дали се следи тяхното изпълнение. Като цяло може да се каже, че е, планираните бюджетни економии са постигнати и има известно подобрение на управлението на човешките ресурси. Но има някои отрицателни последици за генералните дирекции и за, е, е и за персонала. И те можеха да бъдат или избегнати, или най-малкото смекчени ако реформата беше по-добре подготвена и по-добре проследена. Пакетът от 2014 година води до значителни економии за бюджета на Европейския съюз, дори по-големи от първоначално очакваните. Економиите по сегашната многогодишна финансова рамка вероятно ще достигнат 4 милиарда 200 милиона евро, а дългосрочните бюджетни економии поради намаляване на пенсионните фондове се очаква да бъдат 19 милиарда и 200 милиона. Основните източници на економии за периода 2014-2020 година са временният мораториум и е, по малкия коефициент е, на корекции на заплатите и пенсиите, както и 5 е, съкръщение. Това се е, допълни от реформа е, в е, възможностите за израстване е, на работното място, както за административните, така и за асистентските длъжности. Значителна част от економиите в административните разходи ще се дължат на намаляване на средствата в пенсионните фондове поради увеличаването на пенсионната възраст и намаляването на годишния коефициент на натрупване в пенсионните фондове. Те могат да се проследят още от реформата от 2004 година. Пакетът реформи от 2014 година се отрази на управлението на човешките ресурси в комисията, включително съотношението между функционални групи и степени, съотношението мъже-жени, възрастовия профил, броят на служителите на временни договори, натовареността на служителите и привлекателността на условията на труд. Като цяло последиците са смесени. Има две основни промени в структурата на кариерното израстване, които доведоха до по-тясно обвързване на заплатата с отговорностите и това ще доведе до дългосрочни промени в разпределението на служителите по рангове. Нещо повече, е, по-разнообразен е вече състава на администрацията и е по-голям относителният дял на работещите на срочни договори. Реформите също така е, е, хармонизират условията на труд за съчетаване на семейния и трудовия живот още през периода 2013-2018 година се постигна едно по-справедливо разпределение между половете, което означава, че не на мерките от 2014 година се дължи това подобряване. Намалява неравнопоставеността при по-високите степени и длъжности намаляването на новопостъпилите в резултат на 5% съкрещения доведе до застаряване е, и увеличаване на средната възраст на служителите. Повишаването на пенсионната възраст също е фактор за тази тенденция. През 2014 година предвидените мерки доведоха до някои отрицателни последици. Намалява се удовлетвореността, по-често се излиза в отпуск по болест. Особено в делегациите се възприемат условията на труд като най-влушени или по-неблагоприятни за действащите е, служителите. Намалява интереса е, за определени е, длъжности и вече се вижда, че от някои държави имаме значително намаляване на броя на служителите на комисията им. Освен тези положителни резултати, економиите и отрицателните резултати на намалената удовлетвореност, показват, че как е била подготвена е и изпълнена цялата програма с мерки от 2014 година. Не е направена оценка за евентуалните последици за управлението на човешките ресурси и не са подготвени предварително мерки за тяхното намаляване или преодоляване. Сега искам да ви представя нашите препоръки на основата на наблюденията и констатациите ни – Препоръчваме на комисията да разработи план за управление на човешките ресурси, така че политиката и практиката в тази област да бъдат съобразени с институционалните потребности, както и да разработят план за действие за привличане, развитие и задържане на служители с разнообразен професионален опит и от различни държави членки. Второ, комисията следва да укрепи рамката за наблюдение и докладване на въпроси, свързани с човешките ресурси, както и да използва по-пълноценно наличните данни и показатели, е, за да се установят е, рисковете за постигане на целите. И трето, в бъдеще, преди е, да се прави преглед на, персо... на регламента, комисията следва по-добре да установи кои въпроси трябва да бъдат решени и да определи целите и евентуалните финансови и нефинансови последици. Госпожо председател, госпожо докладчик, уважаеми членове на комисията, бих искал в заключение да благодаря на одитния екип за извършената работа. Разбира се, аз съм на ваше разположение да отговоря на всякакви въпроси и да дам допълнителни разяснения. Благодаря. Gracias, señor Russo. Voy a hablar en español, por si quieren ponerse los cascos. Благодаря, господин Русо. Аз ще се изкажа на испански, затова моля, сложете си слушалките. Благодаря на председателката, че ми даде думата, тъй като аз съм докладчик по този доклад. И започвам директно. Като докладчик искам да благодаря на господин Русо за представенето на доклада и искам също така да благодаря на председателството и на комисията. Не разполагах естествено с достатъчно време, за да се срещна лично с господин Русо или комисията или а, представителите на на етите или техните профсъюзи. Ако бях успяла да го направя, това щеше да ми помогне да схвана по-добре проблематиката. В следващите дни ще се опитам да а, го направя и заедно с а, коментарите от днес и обсъждането от днес ще подготвя заедно с моя екип доклад. Изпълняването на пакета от мерки има значение за създаването на бюджета за следващия период. Голем, ми, голям е натиск върху държавите членки заради финансовата криза. Много държави членки обявиха мерки за а, ограничаване на разходите в администрацията, подобно на това, което и комисията направи. Комисията не очерта и негативните последици, що се отнася до качеството на човешкия ресурс. Ако беше направен този анализ на въздействието, може би ще да бъдат а, избегнати някои последици. Комисията не е мониторирала резултатите. И сега се озоваваме в а, такъв момент с приемането на новата многогодишна финансова рамка и ще е възможно да се използва тази възможност за поправяне на грешката 2014 година. Надявам се и аз скромно да допринеса а, към този процес с моя доклад. Трябва да задам въпрос, а, въпроси, серия въпроси на комисията. Обявената цел е да се способства за по-ефикасна администрация на основата на спестяване и по-добро управление на човешките ресурси в Европейската комисия. И така стигам до въпроса си. Европейската комисия сега по-ефикасна ли е като резултат от тази реформа? Възможно ли е наистина да се прави а, повече и по-добре с по-малко? Или по-точно с 5% по-малко? Спестяванията трябваше да са 4,2 милиарда евро намаляване на разходите за пенсиите и ми се иска а, като процент да ги видят тези спестявания и изчисления от страна на Сметната палата. Аз направих известни изчисления и ако не бъркам, става въпрос за 0,4% спестяване. Отчитайки факта, че аутсорсинга на различните дейности също се приключва тук. И той струва а, все пак допълнително и намалява, и по този начин намаляват а, а, спестяванията. Чуваме, че наистина много повече хора а, напускат или са в а, дългосрочен отпуск, че не са доволни. Тези спестявания от 0,4% струват ли си всички тези оплаквания, които бяха цитирани от Сметната палата? Как ще се справи комисията с предизвикателството на една по-възрастна работна сила? Може ли нещо да се направи, за да стане по-привлекателно за по-вече държави членки, дори и тези, които не са добре представени? Има методи, които се използват от комисията и от а, сметната палата, които а, могат да се използват за географските дисбаланси. А, сметната плата казва, че използването на временни договори е по все по-често явление, което разбира се е по-низки разходи, но не трябва да забравяме, че това може би изглежда като нискоразходен подход към европейската администрация и може би ще има необходимост да се инвестира в обучение а, регулярно на всеки 6 години, веднъж след като изтекат договорите. В часа се казва, че ще е възможно тези а, хора да участват в конкурси. Аз бих искал да знае колко от а, тях са станали държавни служители от 2014 насам. Комисията говори Говори се и, и за съкръщаване на персонала и а, нямаше. А, и информация за това, че все повече хора са в дългосрочен отпуск и се спомена това в 87 и в 56. Има ли обяснение? Може ли наистина да се види дали има взаимовръзка между увеличаването на а, безсрочния отпуск и а, условията на труд? Защо не може е, да се предоставят тези данни? Би било много добре но а, е хубаво да има и проучване за това доколко персонал е доволен от а, своята работа. 10% от хората а, считат, че е, товара, на който са подложени, работни товар е неприемлив. Може ли малко повече данни в това отношение? И на последно място, комисията говори за вътрешна стратегия, за вътрешни стратегии за преодоляване на някои от резултатите от реформата. Какви са тези вътрешни стратегии и как ще бъдат избрани мерките, които ще бъдат приложени и как ще се измерят резултатите? Много благодаря, Изабела. Благодаря и за прецизните въпроси. Виждам, че колегата Винцик иска също да зададе въпрос. Да, благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Русо, благодаря ви за пространния специален доклад. Няма нищо постоянно, освен промяната. Ясно е, че всички структури трябва да бъдат преосмислени отново и отново. А, голямата реформа за персонала в комисията от 2014 година доведе до значителни економии – което вие посочвате в доклада. Освен това, вие посочвате, че след финансовата и економическа криза държавите членки също са предприели административни а, економии. Мисля, че на европейско ниво, разбира се, нали, това беше много по-сериозна стъпка, отколкото на национално ниво. Аз съм нов член на парламента. И до сега винаги а, хората, с когато съм била сред тях и съм говорила, са оплаквали, че Европейския съюз пиле много пари и така нататък. Ако аз знаех на времето, при последните избори, знаех, бях запозната с тази информация, със сигурност а, можех да дам убедителни аргументи а, на моите противници или пък на скептичните мои поддръжници и по този начин да намалим силните гласове на евроскептиците така че, може би това е молба към комисията, именно тази информация, тя да се разпространява и държавите членки или пък и да така, нещо подобно да се прави, както при съвместните предприятия видяхме днес. Разбира се, че удовлетвореността на персонала е наша а, крайна цел. Смятате ли обаче, че имиджа на комисията, европейските институции е пострадал именно от това. Мисля, че вече повечето хора не са били запознати с подобни мерки, мерки на економии сред персонала тук. Именно <clears throat> хората, които не работят тук в институциите. При нас миналата година беше много добра в економическо отношение. Много хора предпочитат да останат в родината си и да получават много добри заплати и аз не виждам да е това, че е всъщност някаква причинно-следствена връзка между малкото кандидатури а, тук за а, комисията и а, съответната реформа. Не мисля, че има някаква връзка. Що се отнася до новата работна програма, дали е възможно тя да бъде по-щадяща за персонала? Виждате ли вие някакви проблеми в това отношение? Благодаря, Ангелика. Сега се обръщам към комисията. Господин Кристиан Лемасъм, имате думата за отговор на зададените въпроси. Благодаря, госпожа председател. Преди да отговоря на въпросите, които бяха повдигнати, позволете ми набързо три елемента по доклада на Сметната палата. На първо място, това, което чухме, е свързаното с спазването. Реформата от 2014 година предвижда редица разпоредби, които водят до спестявания. Тези а, разпоредби са въведени или в законодателни текстове, или в политически ангажименти и а, се вижда това и в доклада на Сметната палата и мисля, че е важно в едно такова заседание на Комисията по бюджетен контрол да се отбележи, че Комисията е спазила мерките и текстовете, които ни позволяват да генерираме спестявания. На второ място, и това, което като че ли е обект на повечето от изказванията днес, е, че тези спестявания са свързани с обстоятелства от смесен тип, що се отнася до условията на работа. Три под момента тук. Положителното, подчертано и от Сметната палата, а именно реформата на структурата на работния живот, кариерата и степента на отговорност, която се упражнява. Това е наистина обект на нашето постоянно внимание. Тези, които следят развитието на структурата от 2004 насам. И степента на заплатите. Друг момент, който не беше така положителен и който също се развива с времето, е под главата или заглавието на благосъстоянието. Що се отнася до отсъстване от работа, дългосрочни отпуски, а, също така доколко доволни са служителите. В този смисъл а, това, което е а, предизвикал реформата 2014 година, е, а, води до резултати, които са по-низки от тези, които наблюдаваме преди това. Последният момент, който също беше повдигнат, е географското равновесие. Тук а, разбирам, че могат да възникнат въпроси за връзката между липсата на този географски а, това географско равновесие. Има един момент, който е изключително важен за комисията и който миналата година беше обект на реформа от страна на комисията, а именно този за капацитета на комисията да привлича а, работ... граждани на различни държави, които да работят в а, службите на комисията. А, наистина има няколко препоръки от този доклад. Комисията прие всички препоръки, направили от Сметната палата. И разбира се, комисията ще следи прилагането на тези препоръки. Сега към въпросите, които бяха повдигнати, ако позволите, госпожо председател, а, с мен е колегата, който може да отговори за, въп... на въпросите, свързани с здравето и благосостоянието, а, да бъде по-точен в отговора някои от въпросите. Един общ въпрос има за ефикасността и привлекателността на институциите и това, че реформата от 2014 година е довела до по-ниска степен да ефективност и наистина а, сметната палата го отбелязва в своя доклад. Това намаление на броя работещи е съпроводено и с по-висок брой външно наети. И това също така съвпада с нашия анализ. Въпросът, който възниква е в каква а, степен този вид преразпределение влияе реално на услугите, които се предоставят. В доклада на Съединената палата се говори за редица рискове, които проистичат от това развитие но можем да се върнем и на един въпрос, който беше зададен във връзка с привлекателността. Смята се, че заетостта на постоянно наетите е много по-привлекателна. Тези постове са много по-привлекателни, отколкото времето, временно наетите. Така че е много по-лесно да се привлекат служители в Брюксел за постоянен доктор, договор, отколкото е. И това е първата препоръка на Сметната палата и колко е важно да се управляват не само знанията, но и възможността и капацитета на институциите, но също така и привлекателността на съответните служби. Също така вие говорихте за сближаването на методологичния подход между комисията и сметната палата, що се отнася до географското, равнова... географското равновесие. Ние сме съгласни с цифрите, но ние сме предприели различни мерки за същото явление и не е трудно да се каже, че нашите заключения са доста близки, тъй като използваме едни и същи данни. Комисията се е концентрирала върху еволюцията на една професионална кариера, но в данните на Сметната палата имаме същите цифри, малко по-различен поглед. И сега въпроса за това, което се случи през 2014 година, тези, които не са имали постоянен договор и а, са имали възможност да участват в а, различни конкурси. През 2014 единствено имаше такава възможност. От тогава а, конкурсите са два, които бяха проведени 2014 и 2018. Като цяло конкурса от 2018 има повече от 6000 кандидати и много на наети, които имаха възможност да участват в този вътрешен конкурс и да бъдат а, постоянно наети. Имаше и доста въпроси за частта благосъстояние а, и здраве, с което ще дам думата на моя колега, който отговаря за тези теми. Да, благодаря ви. Разбира се, господин Рок, имате думата. Oui, moi, je vais être... Благодаря, госпожо председател. Аз ще бъда сравнително кратък, но ще кажа, че в ситуацията на реформата от 2014 година комисията веднага предприе мерки в обстоятелствата, в които се намирахме, за ефектите на тази реформа. На първо място направихме а, изследване, проучване за това какво отсъствие има в комисията – и ако има такива тенденции, как може да се процедира, за да може да се повиши благосостоянието и а, положителния ефект върху здравето а, на работното място. А, докладчика по сочи, че това е наистина важен елемент, който трябва да се проследи не с цел проверка и контрол, а по-скоро нещо, което трябва да се а, разглежда като начин за подобрение и връщане на работа в по-добри условия. Това е една по-сериозна стратегия, която се нарича Fit at Work в комисията. Шест стълба са а, обхванали а, физическото здраве, психическото здраве, интеграцията в социалния живот – в институциите, но също така и в общия, най общия контекст на здравето, в само, самия офис и други елементи, които всички елементи дадоха редица възможности за действие в комисията и трябва да кажа, те постигнаха известен успех. И тъй като ние правим проучване на това доколко са доволни служителите и доста негативни бяха резултатите от 2015 година. Две години по-късно констатираме почти 20 а, точки увеличение а, в резултатите. Разбира се, не можем а, да сме напълно а, доволни, защото в момента става въпрос за 50%, а преди ставаше въпрос, а, имахме единствено 30%. Но наистина трябва да продължим а, с работата си, да продължим с анализа, с последващите действия, за да има подобряване а, и на а, борбата срещу. А, различните форми на тормоз на работното място. И също така, за да си дадем сметка за различните проблеми, свързани с уврежданията, различните видове трудности, които срещат лицата, непрекъснато съвременяваме нашата нормативна основа, за да се включи всичко това, различни спортни дейности включваме, мотивация на работещите. Всичко това е на ваше разположение. Ако желаете, можем да го предоставим и на парламента. Това е накратко от мен. Vielen herzlichen Dank für die wirklich sehr guten, auch, äh, ich muss sagen, guten Überblick. Благодаря. Вие представихте много добре как стоят нещата в комисията и човек може да разбере. Разбира се, особено ситуацията с временно наетите и наетите по-договорно. И също така и изнасянето на определени услуги и дейности. Виждаме, че явно там нещата все още са сложни. Сега позволете ми да се обърна към докладчиците в сянка. Имате ли коментари? Въпроси? Не виждам. Господин Русо, имате думата за заключителни думи. Merci, Madame la Présidente. Bon, je dois euh, tout d'abord euh, dire que euh, c'est évident euh, que. Euh... Merci, Благодаря, госпожо председател. Видимо е, че това е тема изключително сложна. има редица фактори, които вървят в посока на темата, която обсъждаме. Много различни променливи, които, разбира се, комисията няма как винаги да обхване. И както правилно предо, припомни докладчицата, тази реформа беше и свързан с економическата финансова криза в Европа. Предишните години, но и наложи това държавите членки и европейските институции да намалят средствата за администрация. Donc, euh, sûrement euh, il y avait euh, une exigence euh, politique euh, de, de, de base sur la, qui, qui, qui n'est pas. Euh... Очевидно, имаше политически аргументи. И аз като аудитор не съм в състояние да ги преценявам, защото политиците вземат такива решения. И все пак имаше политическа нагласа да се намаляват разходите. и да се замразят заплатите и пенсиите за определен период от време. Между институционалната договореност беше обхванала също така и 5% съкръщение на персонала – Комисията, както чухме, се съобрази с действащата законодателна рамка. Законодателните предложения идват от комисията, а бележките на сметната палата в огромната си част бяха приети от комисията като основателни, в смисъл, че се налага по-добро планиране и по-добра предварителна оценка на последиците от мерките за бюджетни економии. Трябваше да създадат система за наблюдение на изпълнението. И по темата всичко, което сме имали да кажем, е посочено в доклада – Събрани са обективни данни, подчертавам, обективни са данните и комисията не възрази на данните. Според мен, нашите изводи са логични, а и комисията се съгласи с тях. Икономиите проистекоха главно от замразяването на заплатите и пенсиите. Оказа се в последствие, че е, съдът ги отхвърли като неправомерни, но така или иначе това беше основният източник на економиите В средносрочен и дългосрочен план обаче най-голямо въздействие ще имат промените в е, системата за кариерно израстване и подчертавам още веднъж не са произволни нашите изводи. Съвсем логично е да се реализират економии там, където са необходими. но те бяха, така да се каже, наложени, натрапени от е, политически съображения, без да се мисли за отрицателните последици, които се проявиха и продължават да се проявяват. Повтарям това, защото Чухме доста подробно изложение по отрицателните последици от е, прилагането на реформата. Мисля, че трябва да си извлечем полуки от случилото се. Комисията признава това обстоятелство и възнамерява да промени до сегашния курс, според мен са тръгнали по верен път и прилагат подходящи мерки. Разработват се и дългосрочни планове за намаляване на последиците от тези проблеми. Надявам се нашия доклад да ви беше полезен и също така се надявам, че ще допринесе за подобряване на управлението, а надявам се в последствие и на правилата, които се прилагат. Благодаря на докладчика за казаното във връзка с преговорите за следващата многогодишна финансова рамка. Благодаря. Ви благодаря. За разлика от тази сутрин, сега ще можем да приключим малко по-рано. Искам да благодаря на всички ви колеги. Вие удържахте през целия ден и участвахте в всички точки от дневния наред. Искам да благодаря господин Русо, специално на вас и на екипа ви, от Сметната палата за представенето на специалния доклад. утре на комисията за предоставената информация и предварително благодаря за информацията, която ще ни изпратите. И хубав вечер на всички ви. До утре сутринта продължаваме.